Okay, friends, we are not that many. Добро утро, приятели. Не сме чак толкова много в залата. Надявам се, че останалите ще се присъединят към нас по-късно и сега можем да започнем с приемане на дневния ред. Има ли възражение? Няма. Приемаме я. С изключение на хрватски и малтийски имаме превод на всички езици. и от всички езици. Трябва да ви съобщя, че госпожа Ула Търнес, заместник-председателя от АОДЕ, е поканила 40 посетители, сред които има и членове на датския парламент, които ще се присъединят към нас след обед. И още едно съобщение. Отложен е е гласуването по доклада във връзка с недекларирания труд е, изграждане на европейска платформа за засилване на сътрудничеството в усилията е, за предотвратяване на недекларирания труд. Предвижда се е, не на 24 март да бъде гласуването, както първоначално бяхме е, запланували, е на 7 май. Освен това, на 19 март ще има среща на върха по социалните въпроси. Ние ще бъдем представени от Агнес. За първи път Европейския парламент е получил покана за а, е, участие в а, е, съвет по социалните въпроси. Това наистина е, е една добра тенденция. Надяваме се, че ще има развитие и в бъдеще. И така, Агнес, може би ще ни каже няколко думи. Да, е, ще говоря на е, нидерландски, ако е възможно. Така ще ми бъде по-лесно. Така, Диалог на трипатита. Миналата седмица се проведе този диалог, тристранен диалог. Той беше преди обяд. Господин Туск и господин Домбровски са, се изказаха от името на социалните партньори. Представени бяха работо... представени работодателите и работниците от страните, които ще поемат председателството след Латвия, Люксембург и Холандия. Беше наистина заседание, тристранна среща на високо ниво, Обсъдиха се много важни въпроси, като инвестиционната програма, Социалните партньори подчертаха колко са важни публичните инвестити. инвестиции. Подчертано беше колко е важно да се отчитат интересите на малките и средни предприятия. Стана дума и а, за споразумение, трансатлантическото споразумение ТИТИП. Беше констатирано, че а, е, трите страни, разбира се, поставят акцентите на различни места. Говори се за раз, разходите за патенти, например, за цифровизацията на економиката. Друга важна тема беше пазара на труда. Представителите на работниците подчертаха необходимост от създаване не просто на работни места, а на работни места с високо качество и без социален дъмпинг. Просто беше много добре, че бяхме поканени като наблюдатели. Не, нямах право да вземам думата, разбира се, и да се намесвам, което е малко странно, но все пак бяхме представени, което пък е добре. Тук ще добавя, че е, комисията наистина казва, че социалният диалог е изключително важен за нея и че възнамерява да не го прекъсва. Не случайно, преди около две седмици, комисията свика разширено заседание по социалните въпроси. По време на този диалог, всъщност трябва да кажа, че това не беше диалог, бяха представени декларации, становища, гледни точки, но все пак страните успяха да заявят позициите си. Аз а, мисля, че все пак на такова заседание трябва да се случи нещо повече от прочитане на позиции, но все пак новото е, че Европейския парламент присъства, дано не е последен път. Благодаря. Благодаря на госпожа Юнгериус. Сега преминаваме към трета точка от дневния ред, одобрение на протоколите от заседанията от 29 януари, 26 януари очевидно се одобряват. И сега преминаваме към четвърта точка. Ефективно използване на ресурсите, преминаване към кръгова економика. Това е становище по е, един доклад по собствена инициатива. Давам думата на докладчика. La definizione ufficiale ci dice che... Благодаря. Какво е какво е кръгова економика, въпросът е да се организират ресурсите по такъв начин, че отпадъците от едни да станат ресурс за други. Тоест, минимално количество отпадъци да отиват в биосферата, а техническите отпадъци да влязат отново в производството. Ние произвеждаме милиони е, тонове отпадъци, неописуемо количество суровини, които не се използват, е, да не говорим за вредата върху економиката и нашето здраве и природната среда. И какво означава кръгова економика? Това е надеждата ни, че човечеството ще може да запази стандартите си на живот, като намалява въздействието върху околната среда. Огромни проуч... Огромен брой проучвания твърдят, че това е възможно и ние сме абсолютно задължени да направим опит, като в Европа трябва да даваме пример, да покажем, че кръговата економика може да функционира и то ефективно и може да създава просперитет и работни места. Именно това предлагам и в нашето становище, а именно да направим усилия за предвижване към кръгова економика, която ще създаде работни места и посредством един економически растеж, който преобщава всички слоеве на обществото. Кръговата економика ще създаде е, работа, защото ние в момента сме поставили економиката си на базата на използване на суровини, а сега се предвижда да има по-голяма роля и за човешкия фактор. Затова е жалко, че съответното законодателство за кръгова економика се оттегля защото ние изчетахме, че по този начин ще се създадат работни места и то децентрализирано там, където са необходими, не непременно в най-богатите страни. Така е по-справедлива организацията на труда, така се постигат по-добре и целите на сближаването ще се намалят и е, ще се намали и неравнопоставеността. Е, тоест, е, ще бъдат развити точно уменията, които са необходими. Затова се обръщаме към държавите членки, към Европейския съюз, да подкрепя този преход към кръгова економика, защото е, тя дава съответно развитие. Е, ще има също е, пригаждане към начина на рециклиране на отпадъците. Всичко, което работи на базата на рециклирани материали, трябва да има и намалена дана или нулева данъчна ставка – а понеже е, това е област, която създава работни места, трябва да има данъчни облегчения и в тази посок. Това са аргументите, които застъпвам. Надявам се, че ще сме в добър диалог с е, докладчиците в Сянка. Джером Ревклиро е докладчик Сянка от е НП. Заповядайте. Благодаря, извинете ме, че малко закъснях, малко ми е трудно да стигна до тук. Благодаря на докладчика и неговия екип за работата. Съвсем накратко ще очертая някои подробности. Становището ме удовлетворява. Съгласен съм с това, което се казва за възможностите, които дава кръговата економика за растеж и развитие. В рамките на седмицата ще подам две основни изменения от името на НП, за да се очертаят два аспекта, които за нас са важни, а именно предизвикателствата, е, териториалното изменение, измерение, което според мен е много важно да се подчертае – кръговата економика всъщност слага акцент върху е, местната економика на, на по-малък мащаб и именно по този начин ще постигнем една по-устойчива и приобщаваща система с е, малки и средни предприятия. Също така искам да се очертае един текст, който да не е толкова политически, свързан с дейността на комисията. Щеше да бъде добре да има законодателно предложение, но това не е задължително, защото може да се работи и за упростяване на съществуващите текстове и да се правят съответни усилия от страна на комисията – за разработване на програми за кръгова економика, не непременно законодателни такива. Благодаря от социалистите и демократите. În primul rând, aș dori să Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя госпожа Тициана Бегин, защото докладът ти е чудесен. Съгласен съм с казаното от колегите. Да, критикуваме това, че комисията оттегли този законодателен пакет. Още повече, че има много изследвания за економическия потенциал на кръговата економика, която създава множество работни места а, Агенцията по околна среда също има изследване, че а, един от шест безработни млади хора в Европа могат да намерят работа. Имам да кажа някои неща, особено по отношение на засегнатите региони и сектори. Например, 350 хиляди работни места в миннодобивната промишленост са загубени. Можем да вземем различни мерки за насърчаване на преквалификацията и ефективния преход към кръгова економика. Тук не става дума само за проактивно действие, а и за програми, за професионални стратегии и квалификация за е, освояване на нови знания. Друг важен момент за насъчаване тенденцията към кръгова економика е създаване на качествени, здравословни работни места. А, госпожо Пекин, бихте ли казали нещо повече за предложение за изменение номер 4, т.е. за децентрализираните работни места и намаляването на неравенството между регионите? Това е една от най-важните точки. За мен и не разбирам текста напълно. За изменение 6 също искам да попитам за работните места за високо и средно квалифицирани. Тук ще отговори госпожа Благодаря, госпожа председател. От името на а, и на нашия докладчик в Сянка ще ви запозная с основните моменти в връзка с становището. Смятаме, че това е добра основа за по-нататъчни дискусии. Когато става дума за управлението, трябва да обърнем особено внимание на кръговата економика. Това е основна позиция на Европейския парламент. Е, много от е, е, възможностите трябва да се намерят в зелената економика. Има един важен пример, Юнико, който вече е обсъждан в рамките на Комисията по околна среда за а, начина по който се рециклират а, отпадъците и а, а, възможността за създаване и на работни места в а, зелената економика. А, възможен е преход, възможна е и промяна в положителна посока по отношение на работните места, на конкурентноспособността на секторите и Хелга смята, че това дава основание за оптимизъм. Важно е обаче как ще подпомагаме този преход към кръговата економика. Когато говорим за потенциала за заетост в кръговата економика, трябва да имаме предвид отделни моменти, е, свързани най-вече с възможностите за работа, които съществуват към момента и възможностите за преход към нови работни места в рамките на рециклирането на управлението на отпадъците по нов начин. Трябва да се имат предвид естествено и възможностите за нови зелени работни места, както в областта на рециклирането, така и при управлението на отпадъците като цяло. Да се имат предвид и различните материали, с които трябва да се работи, обучението, което е необходимо, когато говорим за истински нови работни места, трябва да положим естествено съответните усилия, за да подготвим е, този преход към новите места. Не става дума за просто преминаване от един модел на економическо развитие към друго. Е, в никакъв случай не бива да се допуска е, неуспех, неподходящо обучение. Трябва да се подготвят нещата много добре, така че да могат да се предоставят необходимите специфични умения и знания, които са необходими за работа в условията на зелена економика. В становището се споменават някои цифри, най-вече по отношение на потенциала за създаване на работни места. Освен това, Хелга в тази връзка споменава, че всички разходи би трябвало да бъдат сети предвид и да се избегнат ненужните разходи по отношение на създаването на нови работни места и предоставянето на необходимите умения и знания. Благодаря ви, Рената Вебер, от името на АОДЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия докладчик за е, проектостановището, в което се споделят е, общите ни тревоги във връзка с е, плановете е, за е, заетост е, и подготвения пакет, който предполагам, че ще се обсъди и след обед в срещата ни с заместник-председателя на комисията, господин Тимерманс. Ние споделяме позицията на докладчика за това, че е необходима кръгова економика – това е потребност, която е, заема важно място и в рамките на, е, на плана за инвестиции, както и по отношение на е, програмите за заетост. Зелените работни места е, е, могат да бъдат подсигурени, ако предварително се е, проведат необходимите обучения във връзка с параграф 7 на становището. ще посоча, че тук би трябвало да подчертаем необходимостта от едно по-добро разбиране на всички мерки, които трябва да се предприемат бележка по параграф 8 от проекто становището, свързана с диференцирането на тази идея, как точно ще се предприемат мерките за реализирането на тази идея в държавите членки. Ние най-вероятно ще подготвим изменения по параграф 8 Важно е, естествено, да работим в тясно сътрудничество с Комисията по околна среда. Мисля, че ще има добри отношения в рамките на нашия кръг от докладчици Сянка и докладчика. Благодаря ви, господин Силикойтрис. Благодаря, господин председател. Много съм благодарен на авторката на становището а, нашата политическа група разбира се, че смята, че кръговата економика е много важна не само за околната среда, но и за създаването на работни места, които трябва да бъдат сигурни, достойни и устойчиви. Със сигурност фактът, че ще се намалят производствените разходи, няма да доведе до подкопаване на правата на работниците и влушаване на условията за техния труд. Така че една добра стратегия за кръгова економика трябва да е съобразена и с евентуалните последствия от неолибералната политика на тройката. Това са програмите за економии, които се прилагат в силно деиндустриализирани страни. И по този начин изцяло се разрушава социалната държава. Затова смятаме, че кръговата економика наистина трябва да бъде приоритет в тези държави членки, които са най-силно засегнати от политиката на економии защото в тях е важно да се направят публични инвестиции в промишлеността с цел социален растеж, без обаче да се нарушават правата на работниците, а да се създават достойни и сигурни работни места. Смятаме, че устойчивото развитие е възможно само при устойчиво потребление. Ето защо ще внесем предложение за изменения. А най-общо бих казал, че е, вероятно ще внесем и други изменения. Разбира се, че сме на разположение на авторката по всяко време. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря ви. Е, Тамас Мечерис е, от отделените. Uh а, не е тук. Някой друг от зелените дали би искал да го замести? А, госпожа Ламберт. А, да, а, а, господин Месерис е заед с а, една мисия а, по наблюдение на избори. да, а, струва ми се, че е малко по- късно ще е, е, проличи съвсем ясно нашата позиция. Е, е, е, в резултат на някои е, изменения, които е, биха могли да помогнат за едно по-добро насочване на ресурсите, ще е, ориентираме е, текстовете, които ще предложим най-вече към е, насърчаване на изследователската дейност по отношение на кръговата економика. Това в общи линии ще бъдат измененията, които ще предложим, но можем да кажем като цяло, че подкрепяме посоката на становището, което е подготвено от докладчика. Благодаря ви. От комисията, дали представителите биха желали да вземат думата? Да, имате думата. Госпожа Фапел от комисията има думата. Благодаря ви. Ние поздравяваме, приветстваме предложенията на вашата комисия във връзка с развитието на кръговата комисия като важно помощно средство за секторни промени е, ще бъде необходимо да се инвестира в е, подготовката на е, работещите в кръговата економика. Те ще се нуждаят от нови знания и умения в законодателния пакет се предвиждат промени и най-вероятно той ще бъде готов в новия си вид през третата половина, третото три месече, така че през лятната вакансия ще имаме възможност да подобрим е, текстовете в пакета, включително и на основата на е, вашето проекто становище по доклада е, по собствена инициатива. Много важно е кръговата економика да се свърже съвсем тясно с общите цели и една от тези основни общи цели е създаването на нови работни места – ще трябва да насочим вниманието си към продуктовия дизайн и към материалите. Така ще можем да преодолеем по-лесно дефицитите. План за действие ще бъде подготвен по време на настоящия легислатурен период и мандата на комисията ще се проведат и е, консултации с е, широката общественост и заинтересованите лица по плана за действие е, и това ще стане е, в период, хода на тази година. Трябва да ви съобща сега срока за внасяне на изменения. Това е 31 март по обяд. 28 май е, гласуване в нашата комисия, след това е, в ЕНВИ и пленарна сесия през юли 2015 година. И така, предвидили сме и кратко гласуване за днес. Надявам се, че вашите карти вече са готови. така, започваме а, с проекта доклад по решение за създаване на комитета по заедостта и за отмяна на решение 98. А, Първото изменение е оттеглено, второто изменение е по точка от преамбюла 2 предвижда устно внасяне на изменения във връзка с социалното и економическо въздействие. Ще гласуваме електронно. не, извинете, моля ви с ръка да давате знак. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. оригиналния текст на а, изменение 2. А, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. А сега вече гласуваме е, по изменение доклад. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 гласа за. Е, приема се. Аз сега ще гласуваме по а, проекто резолюцията. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. 43 гласа за. Приема се. А сега ще гласуваме по проекта решение за създаване на Комитет за социална закрита и за отмяна на решение 689-2004. Първо изменение, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Ще направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 25 е, гласа за, 21 против. Е, компромис А. По съображение от преамбила 7. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение е, отпада при това положение. Няма нужда да го гласуваме. И така приехме а, е, компромис А и третото изменение е оттеглено. Сега гласуваме по а, е, проекто доклада. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. А сега по а, е, законодателната резолюция, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега ще гласуваме по проекто препоръка във връзка с Международна конвенция за вахтена служба и, и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация от 1995 година. Първо ще гласуваме по проекто е, е, препоръките е, като цяло. Моля, гласувайте електронно. Приема се. А сега вече ще гласуваме по проект, законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, това бе всичко за сега. А сега преминаваме към осма точка. Това ще бъде първата а, е, размяна на мнения. Това е доклад на госпожа е, Морен Шартие, е, изменение на регламент 1304 относно Европейски социален фонд Що се отнася до увеличаването на първоначалната сума за предварително финансиране, изплащане за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост. Давам думата на госпожа Моран Шартия. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за уводните думи в е, началото сме на обмена на мнения. И искам да ви представя как е, ще процедираме от една страна и от друга да благодаря на всички докладчици в сянка от различните политически групи, с е, които ние извършихме една много важна работа в дух на добро разбирателство. Като си има предвид колко важна е темата, мисля, че най-добрият начин да процедираме е да споделим работата между всички политически групи. И именно за това от самото начало на работата събираха всички докладчици в сянка, така че да можем всички заедно да се изслушаме, да обсъдим заедно с е, комисията и представителите на съвета идеите за своя доклад. За какво става дума? Става дума за една промяна на начина на предварителното финансиране – е, на отпускането на средства от Европейската комисия за проекти, които е, са свързани с инициативи за заетост на младите. И тъй като на всички нива има огромни е, обърквания между различните инициативи, младежка инициатива, младежка инициатива за заетост, искам да напомня, че инициативата за заетост на младите е само една част от е, общата политика, водена от е, Европейския социален фонд. 6 милиарда е, са сумите, които се отпускат за подсилване на подкрепата за влизане в заетост на младите в регионите, където младежката безработица надхвърля 25% сред младите между 15 и 25 години. Тоест, ние работим за е, най-затруднените региони и в, за групата от младите, които най-много е, са затруднени да получат работа. И когато давам съответните цифри и 25% безработица, това е средно, в някои региони тя стига до 50-60%. До този момент предварителното отпускане на средства, предвидено от, по оперативните програми за младежка заетост, бе ограничено до 1% от общата сума. Съвсем очевидно е, че Мисля, че спокойно мога да говоря в минало време, защото всичките ми колеги, докладчици от всички политически групи показаха единодушие, което поздравявам по този въпрос. Та, ясно е, че една такава сума е напълно недостатъчна. Един е, процент именно за регионите, които са най-затруднени е, в финансирането на оперативните програми. И в такъв смисъл Европейската комисия предлага това, този прак да бъде е, сменен от 1% на 30%. И аз много се гордея с подобна мерка, мярка, защото именно по тази причина ние излизаме с пълно единодушие от политическите групи, които работихме по темата. Поне в момента взимаме едно решение, което е от изключително значение, нещо, което е полезно, Нещо, което е изключително важно. Така че по принцип няма какво да си задаваме въпроси по същество. Няма, няма и на какво да възразяваме. Но има някои съображения. Примерно, не само е важна и значителна тази инициатива, но за да бъде ефикасна, тя трябва да бъде предприета и достатъчно бързо. Защото ефикасност означава не само да подкрепяме проектите, но също така да могат тези проекти да се изпълняват достатъчно бързо. Именно по тази причина, госпожо председател, след като е, обсъдихме е, въпроса с представителите на политическите групи. С е, всички докладчици е, в сянка, с съответните колеги. Сега и четиримата или всички докладчици в сянка сме е, на едно мнение, че трябва да ускорим работата. Затова решихме, заедно с докладчиците в сянка, да не подаваме изменение към текста на комисията, а да внесем две изменения по текста от е, преамбюла. Е, правиме го с пълно единодушие. Текстът е разработен общо от нас. Именно по тази причина няма да има е, възражения срещу никакви, и никакви изменения, няма възражения срещу увеличаването на прага. По втора точка където се уточнява, че става дума за един постоянен бюджет, т.е. тези 30% се изваждат от общата сума, предвидена за съответната оперативна програма, т.е. не се е, предоставят допълнителни средства. Трябва да е ясно това, оставаме си в рамките на бюджета. И трето, страните членки, които след 12, 12 месеца след влизане в сила на регламента не представят е, искания за междинни плащания, ще трябва да върнат предварително отпуснатите средства, поне 50% от тях на комисията. Двете изменения, които е, предлагаме съвместно, социалистите, демократите, ЕКРЕ, зелените, ГОЕ и на ние отговарят на съображение от преамбюла 3. Там се казва, че Европейската комисия, т.е. ние искаме от нея да се ангажира да отпусне допълнително финансиране в момент, допълнителното финансиране в момента, в който регламента влезе в сила. Второто изменение има отношение към точка от преамбюла 5. Там искаме незабавно от страните членки да започнат активна дейност по приемането на активни мерки за борба с младежката безработица. Аз неколкократно съм се изказвала по тази тема и в е, пленарна зала, госпожо председател, и а, знам, че включително и на министерско ниво, и на ниво Европейския съвет е, съществува известно объркване между младежката гаранция и програмите за младежка заетост, инициативата за младежка заетост. Затова трябва много ясно да се прецизират нещата, трябва да бъдем и по-решителни, да подтикваме страните членки да действат. Става дума за две изменения само върху точки от преамбюла и според мен следващият етап – ще е, бъде обсъждането в съвета. Той ще вземе позиция на 1 април и след като се споразумях с колегите, ние предлагаме вече е, дискусия за е, това как е, оперативно да се подходи към този въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо Марен Шерсие. Сега давам думата на представителя на социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря на госпожа докладчика и на всички е, докладчици в Сянка. Много беше приятно да работим съвместно, за да може това законодателно предложение да бъде бързо одобрено. Парламента показва желание да бъде сериозен и ангажиран партньор на Европейската комисия всеки момент, в който тя излиза с толкова полезни и важни предложения. Отново благодарности за Европейската комисия, която излезе с подобна мярка, за да се предоставят средства на страните членки, за да започнат сега програмите по инициативата за младежка заетост. Всичко, което ще помогне младите европейци да излязат от кошмара на безработицата, е добре дошло. Нека да не забравяме обаче, че безработицата в Европа е огромен проблем и няма да бъде решен е, лесно той. Нужно е да има спешни и доста радикални мерки. Сега се предприема една, макар и ограничена, но на време на мярка. Надяваме се да има възможност, да има гъвкавост да се действа там, където е необходимо. Юнкер е, ни обеща повече ангажименти и за възможност за вземане на решение от комисията, а не от секретарята на съвета. Ние ще подкрепим това. Разбира се, е, ние трябва да работим за решаване на младежката безработица и това е една добра стъпка. Социалния фонд е много важен момент в подкрепане на европейската економика и трябва да мислим как тези средства да бъдат и още по-ефективни. Многогодишната финансова рамка също трябва да реши този проблем, като се има предвид, че не е достатъчно и не е възможно да се увеличават сумите в бюджетните функции. Необходимо е да има инвестиции, включително социални инвестиции. Юнкер обеща именно дейност в тази посока. Благодаря. Е, thank you. Е, I cannot... Благодаря. Не виждам докладчика от ЕКР. Госпожа Харкин ще говори от името на групата АОД. Заповядайте. Благодаря колежката Мартина не може в момента да присъства. Затова аз представям нейните коментари. Тя, разбира се, подкрепя подхода на докладчика. Госпожа Шартия е много обстойно изложи начина на работа. Един-два коментара от Мартина, за да се намалят бюджетните ограничения за страните членки, особено в началото на периода и като си има предвид колко са тежки проблемите с безработицата, добре е да се направи е, допълнение на регламент 1303 като нивото на предварително финансиране трябва да бъде увеличено, така че страните членки да имат достатъчно средства за плащане на бенефициерите по програмите и да се осигури е, действието на програми, целенасоченото им действие за преодоляване на младежка безработица. И тези плащания трябва да се извършат още през 2015 програма по силата на съответния цитиран регламент 1303. Комисията трябва да се ангажира да отпусне тези суми незабавно след влизане в сила на съответния регламент. Доколкото чухме, това е именно и регламента, който се подава от госпожа Морен Шатия и останалите докладчици. И е, нека да коментирам, е, стъпката е много положителна. Е, Гаранцията за младежка, програмата за младежка заетост е една от най-видимите програми. Много е важно да е, осигурим изпълнението и с отпускането на предварителните суми за страните членки, така че те да могат да работят по младежката гаранция. Няма докладчици в сянка от ГУЕ. Е, от зелените Тери Райнки. Благодаря и аз искам да изкажа благодарности на госпожа Моран Шартия и всички останали колеги за отличното сътрудничество. От самото, ясно беше, от самото начало беше ясно, че ние сме на едно мнение. Парите трябва да стигнат до хората максимално бързо. Затова и е спешно необходимо да се увеличи нивото на предварително финансиране. А и страните членки трябва да действат, защото до сега освояването на средствата, меко казано, е разочароващо. От обсъжданията с докладчиците в Сянка е, се очерта мнението, че най-лошото за момента е, е че ние сме дали обещания на младите хора, че ще има помощ за тях с инициативата за младежка заетост, а нищо не се случва. Парите не стигат до тях, програмите не се е, е, задвижват. Ако това продължава, нашите усилия ще отидат на вятъра. Затова е изключително важно да има предварително финансиране в по-висока степен и след това трябва да оказваме натиск върху страните членки и парламента и комисията, така че да могат тези програми да се е, прилагат, за да се даде и перспектива на младите хора. Благодаря, Шон Саймон. Благодаря, госпожо председател. Е, поздравяваме докладчика, е, както и е, докладчиците сте сянка. Зелените подкрепят е, комисията с надеждата, че тя ще направи действително необходимото. Е, чудесна е идеята да се е, отпуснат повече средства за предварително финансиране. Но става дума за 150 е, милиона паунда в е, Великобритания, е, които би трябвало да се финансират отпуснат, за да се е, осигури това предварително финансиране. Не е добре това, че правителството очевидно е, не бърза е, да го направи. 24,5 5 е, милиона е, паунда са всъщност предвидени съгласно тази схема е, за мой избирателен район, който е много е, силно засегнат е, от е, безработицата и най-вече сред младите хора. Но очевидно няма готовност да се отпуснат тези средства и това означава, че на практика правителството в моята страна не желая да съдейства на комисията, не желая да сътрудничи с нея и не желая да подпомогне заетостта на младите хора. Правителството на консерваторите в Англия просто се въздържа да направи всичко това, което ние предвиждаме тук и би трябвало да се предприемат някакви мерки. Благодаря ви. А сега давам думата на заместник-председателя Жовецка. Благодаря, госпожо председател. Много добре знаем колко е сложно положението на младите хора днес и колко се нуждаят те от тези пари. Делегация на нашата комисия се срещна миналата седмица с датски колеги и видяхме на място какви сериозни последствия може да има безработицата в Дания. И то 20 години след това става въпрос за безработица от 90-те години и си мисля как можем да спасим това поколение, сегашното поколение от подобни проблеми. Да, повишаване на предварителните плащания за държавите, членка е, членки е много добре добра идея. Искам да благодаря на докладващата и на докладчиците в Сянка, защото са свършили отлична работа. Надявам се, че вече няма да има никакви оправдания от страна на държавите членки. Доминик Мартен. Мерси. Е- благодаря. Възхищавам се, лично казано, на ентусиазма на госпожа Морен Шарди. Става дума за региони, където безработицата сред младите надхвърля 25%, търси се увеличаване на силните до 30%, предварителните такива. Това изглежда много необходимо, но според мен това си е и жива утопия напълни излишни действия, които видяхме и във Франция, не доведоха до нищо, освен неуспех. Нека да припомня, че в края на краищата е, работни места с е, е, младежите могат да имат заетост, ако има работни места, но тук въобще не се предвижда това. Подобни суми няма да накарат работните места да се да никнат като гъби. И също така нека да напомня, че е, безработицата се дължи на това, че изчезнаха е, работните места. И единственото решение е да защитим нашите производители срещу социалния дъмпинг, който идва от целия свят. Трябва да разработваме економически протекционизъм във всяка отделна страна членка. Благодаря. Господин Шулце. Ähm, Искам да благодаря на авторката и на другите колеги за това, че толкова бързо изработиха този проект от текст. Това е, впрочем, добър принцип, че, е, пример за това, че не само Европейския парламент, но и брюкселските институции могат да действат доста бързо, защото достатъчно често ни обвиняват, че преклено дълго обговаряме различни неща. Сега имам въпрос. В документите, които получих, така прочетох много добри неща, но ми направи впечатление следното. Предоставяме или каним се да предоставим пари за предварително финансиране на проекти. Има ли ги тези пари? Достатъчни или са? за чакащите на пазара проекти и има ли добри проекти? Т.е. какъв е обема, който можем да покрием с това предварително а, финансиране? Благодаря. Thank you. And, uh, uh, now I'll give the floor to uh, e- е, Ще чуем и представители на съвета е, може би отчасти е, госпожа Валтмайн ще отговори и на въпросите, които бяха зададени. Благодаря ви, госпожо председател. Не бях подготвена да взема думата днес, но мога да кажа, че от гледна точка на съвета мога да ви предложа следната информация. Ние работим е, процедурата, която е подбрана е, е, да не включва всъщност изменения е, по самото предложение, освен по на съображенията в преамбюла, защото по този начин, чрез тази процедура, ще можем да ускорим процеса и да предоставим средствата колкото е възможно по-бързо. Утре 25 е, е, март е, ще се обсъждат въпросите на равнище Корепер, ще се постигне съгласие и ние смятаме, че след това на съвета през април ще се постигне и окончателното решение. Андриен Суко Атошева, е, директор е, по въпросите на младежката е, да, много благодарим за това, което чухме, за подкрепата. Това е една от първите инициативи на комисията е, много важно е, е да имаме едно такова решение преди да започнем с новия програмен е, период. Необходими са бързи промени в държавите членки, за да се подпомогнат младите хора, които не са обхванати от различни форми на обучение, на преквалификация, които не работят е, надяваме се, че много скоро е, в държавите членки ще има вече и видими резултати. Е, изключително важно е след това да се подготвим и за втората година бързо, експедитивно. инициативата всъщност бе приета миналата година, така че помощта е оказана междувременно вече на държавите членки и е, компетентните органи, които отговарят за управлението на програмите, е, са започнали необходимите е, действия за подготовка на стажовете, на практиките в предприятията. Работи се на бързи обороти и ние много се надяваме, че ще можем да помогнем на държавите членки, така че да се постигнат бързи е, резултати и младите хора да се върнат колкото е възможно по-бързо и безболезнено на пазара на труда. Thank you. Uh, the adoption in Благодаря ви. Е, в комисията е, се предвижда приемане на предложените изменения в препоръките на 16 април. Докладчика. Благодаря изключително много на госпожа председателката, че ми дава отново думата. И слушахме колегите. И виждам, че има пълно съгласие по същество, дори първо по необходимостта да се действа бързо, а също и по а, това какви възможности предоставя тази мерка за увеличаване на прага на 30%. Благодаря на комисията, особено на Адриана, че с тол- толкова умело прокара досието в съвета и е, за цялостната и подкрепа. Искам да отговоря на въпроса на колегата Шулц, който постави един въпрос, който вероятно всеки от нас се задава. А именно, дали е, това ще бъде достатъчно. И нека да ви кажа какво мисля аз. Много е важно да стимулираме проектите – защото в момента не е въпроса с какви пари разполагаме като цяло, а става дума за необходимостта да се подкрепят вече съществуващи проекти. И когато чувам коментарите на колегите, примерно Саймон, колко ни е необходимо да бъдем ангажирани, това всъщност е същото съществуват а, проекти и тези проекти имат нужда от финансиране. За това съм готова, уважаеми а, колега, а, в Уест Мидландс да се, да отида там, за да така окажа въздействие да стимулирам всички политики, политици, независимо от коя партия са, да ги убедя, че тази политика е полезна. Тя трябва да бъде задействана. И в нашата работна група нито за момент не сме си задавали въпроса необходимо ли. Е. Няма разделение, няма разногласие, всички представители на политическите сили са едини, че трябва да бъдем е, и можем да бъдем ефективни. Така че ако имате съмнения, ще ви помогна да ги преодолеете. И а, чух а, е, датите, които ни даде представителката на съвета. 25 март в Корепер а, е, и после за общия подход в края на април. Целият наш екип, докладчика и докладчикът в сянка ще ви бъдат на разположение. Ще е, следим позицията на съвета. Ние не желаем, така както и вие, да се създава забавяне много добре сме наясно какви, е, как може да въздействат е, подаването на изменения на целия график. И е, двете общи изменения, които подаваме, за нас са изключително необходими и навремени, защото ние познаваме добре ситуацията в страните членки и сме е, наясно, че трябва да потихнем страните членки да подкрепят оперативните проекти. Аз оставам на разположение и на комисията, и на съвета, и на всички докладчици в сянка, за да можем да се справим с това предизвикателство. Не си правим никакви иллюзии. Младите, за които ние работим, са млади хора, които не минават нито през образователната система, нито през някаква професионална специализация. И ние имаме дълг към тях. Не трябва да си правиме иллюзиите, че ще създадем работни места. Не! В момента става дума за този контингент от млади хора – да ги подкрепим, за да могат да започнат да търсят заетост. Нека да не интерпретираме погрешно нещата. Затова искам отново да благодаря на всички колеги, които работихме единно, изплатено, като истинска работна група и се надявам, че в пълно разбирателство ще издаведем работата до край. Благодарности за всички. Благодаря, госпожо председател. And thank you for all the work. Да, аз ви благодаря за работата, която сте извършили и продължавате да вършите и наистина по отношение на резултатите от тази инициатива ние сме оптимисти. Надяваме се, че младите хора ще се възползват от промените в регламента. И сега преминаваме към а, инициативата за зелена заетост, оползотворяване на потенциала на зелената економика за създаване на работни места. Ще дадем а, възможност на а, експертите, които сме поканали от МОД, от CDFOP, от Eurofound, Business Europe е, и е, Европейската конфедерация на синдикатите. ЕТИК, е, но ще започнем с нашия докладчик. Благодаря ви. Благодаря още в самото начало на всички, които допринесоха за подготвянето на този проект доклад е, е, на всички докладчици в Сенка, както и на всички хора, с които имах възможност да се консултирам. Е, създадем така, в рамките на текста, по който работим, определени под глави или раздели, в които ще можете да се ориентирате е, по-лесно. Изхождаме най-вече от стратегията за 2020 година и се надяваме, че през следващите няколко години ще се развиват нещата по-добре, отколкото сега. Говорим за всичко това, което трябва да се направи, за цените на суровини, на енергия, за а, а, ограничаване на емисии, за а, а, намаляване на отпадъци и така нататък, но най-вече всичко се разглежда от гледна точка на а, ресурсоефективността, на намаляването на разходите и възможностите за създаване на работни места. Много важно внимание се отделя на малките и средните предприятия, както и на академичната общност, тъй като ние знаем, че всъщност именно изследователската дейност, включително и работата на синдикатите, може да допринесе за бързия преход и за едно по-динамично развитие. Затова ние предлагаме да се използва семестъра и процесите в рамките на европейския семестър, за да се осъществи тази промяна и най-вече да се проследят промените в, по цялата верига на доставките. Като ние разглеждаме нещата в развитие и по отношение на създаването на работни места като крайна цел, но качествени работни места, свързани с е, изискванията на е, зелената економика. Е, хората естествено трябва да бъдат подготвени, да придобият необходимите умения и знания, но и ангажиментът на компетентните органи и на институциите е изключително важен. Рамката в която работихме, е, включва е, предложения от различни е, организации и посоката е създаването на една съгласувана дългосрочна устойчива политика. Това е абсолютно необходимо за да има движение в правилната посока в рамките на нашата политика. Инвестициите, както в предприятията, така и в създаването на необходимите компетенции на уменията и знанията, трябва да бъдат правилно ориентирани Имаме е, много млади хора, които се нуждаят от работа, е, които се нуждаят преди това от съответната подготовка и обучение. Важно е, е обществените органи, компетентните държавни органи също да действат бързо и по една определена стратегия. намеренията се свързват най-вече с ефективност, с нисковъглеродна економика, която казвам ефективност, имам предвид ефективност на използването на ресурсите. Три са равнищата по отношение на създаването на знания и умения общи познания за стандартите, за нормите, защо е необходима ефективност, защо е необходима ресурсо ефективност, устойчиво развитие. Също времено специфичните компетенции, които трябва да се предлагат във връзка с определени сектори. Както и е, вече е, специфичните характеристики на е, работното място трябва да бъдат обхванати в рамките на обучението. И само така ще можем да се справим с слабостите, с дефицитите, ще можем да използваме максимално потенциала за заетост в много случаи всъщност хората вече разполагат с едни добри и фундаментални познания и умения, но обучението трябва да бъде по-целенасочено. Не говорим само за това как да върнем хората на пазара на труда, но въпросът е как да променим и е, е, заетостта, е, е, как да е, променим и ориентирането към е, е, на пазара на труда, е, което трябва да започне още с обучението. Малките и средните предприятия, подкрепата за тях е важна, защото те разполагат с по-малко възможности за организиране на обучение, на стажове. Е, повече е, мерки ще са е, необходими в това отношение, за да се използва изцяло потенциала на малкия и средния бизнес. Ще трябва да се предприемат средства и мерки за подпомагане на малките и средните предприятия в процеса на обучение на младите хора за работа в селената економика. Няма да навлизам в повече е, подробности. Ще имаме възможност е, да поговорим с е, поканените от нас експерти и да обменим с тях идеи. Нека да ви съобщя, че а, а, ще е, имаме очевидно и възможност да внасяме изменения, така че е, това е, е процесът като цяло. Е, така, поканили сме експерти, е, на които ще е, дадем възможност в рамките на 8 минути всеки един от тях да представят е, своята позиция. Давам думата първо на представителя на МОД Женева, господин Петър Пошен. Благодаря, господин председател. Много се радваме, че можем да представим нашите мнения на това изслушване. Международната организация на труда работи по въпроса за климатичните промени, околната среда и връзката с трудовите пазари вече 10 години. Публикували сме три основни доклада в тази област. Един свързан с конференцията за устойчиво е, развитие, един с СДФОП за умения за зелени работни места и един за международната дискусия на МОД за е, достойни работни места в зелената економика. Така че е, ние имаме съответните документи, където се очертава колко важна е тази тема за намаляване на бедността и устойчивото развитие. Искам да изтъкна също, че Международната конференция на труда през 2013 година обсъди този въпрос и излезе с единодушно приети е, заключения от 185 страни членки, представени от правителствата си и организациите на профсъюзите и работодателите – там се дефинират какви са е, условията за преход към достойна заетост, е, очертават се принципите и политическа рамка за този преход. Искаме да предложим няколко коментари е, по инициативата за зелена заетост и вашия доклад. Работихме в тясна връзка с комисията и с различни е, институции от Европейския съюз. И за това сме съчетали нашите заключения с е, тези на Европейския съюз, включително и с е, съчетаването на тези мерки с социални политики. Според нас, две е, са областите, където може да се постигнат подобрения ресурсова ефективност и зелена економика. Това може да бъде водеща цел на Европейския съюз и отпускането на средства и съответните разпоредби е, са слаби. Те могат да помагат страните членки много повече, отколкото се случва в момента. Е, това трябва да се отчете от плана Юнкер. Може да се добави в доклада и въпроса за инвестициите и международното сътрудничество. Um, въпроса за финансирането и как то да се свърже с плана Юнкер за потикване на частни инвестиции плюс публични средства. Примерно, много добре се иллюстрира от ресурсовата ефективност при саниране на сгради в Германия. Това се случва от доста години, до момента 30 милиарда е общата инвестиция и е, по този начин са били ангажирани средства от е, частния сектор – като има много сериозно въздействие върху економическия растеж и по подобрената енергийна сигурност в Европа. Една област, където според нас Европейския съюз може да бъде по-последователен е новото споразумение за климата. Знаете, че в момента се водят преговори с цел да се постигне глобално споразумение, което да е достатъчно амбициозно и за да, обвързващо. За, с цел да се ограничи максималното затопляне. Европейския съюз трябва да наложи своя глас в преговора и да се включи с съответните формулировки за окончателния текст. Всъщност тази цел бе постигната през февруари. Е, тук виждате в синьо формулировката, предложена от Европейския съюз, е, да се отчетат е, да се отчете справедлив преход към качествени заедост. Радваме се, че Европейския съюз поддържа тази позиция в преговорите и настоява на тази формулировка. Предлагаме също Европейския съюз да се присъедини към програмата за постигане на решения. Перу и Франция сега отправят призив – за действие от страна на министрите по заедостта и околната среда. Комисията може да се присъедини и да почне изпълнението на споразумението за климат в подсилване на заедостта. Също така да се подкрепят тези е, усилия е, в, е, да се включи темата за достойна заедост и справедлив преход в условията за финансиране. В този доклад ние имаме единодушие, подкрепяме го и предпочитаме формулировката на така нареченото озеленяване на економиката. Това се съдържа като формулировка в заключенията на МОД. Подчертаваме, че е много успешно използването на модели Примерно в Штатите пакета срещу економическата криза използва тези подходи и те доведоха до създаването на 2 милиона работни места, така както бе предвидено. Така че може да се... Е, идеята на Европейския съюз да се създаде модела Фиделио – и ако той се съчете, че съчетае социалния диалог, това ще бъде една много мощна е, подкрепа за промяна. Сега има вече и дефиниция за това какво се нарича зелено работно място от Международната конференция е, по труда посредством моделите ние можем да разберем и промените в пазарите на труда. Вероятно не можете да четете слайда, но тук се излагат всички елементи, които си взаимодействат в промените на трудовия пазар. Тези модели е, ни помагат да ги разберем. Ето как можем да иллюстрираме и потенциала от е, зелени инвестиции. Това е плана на щатите за постигане на целите за борба с климатични промени, 200 милиарда инвестиции на година ще доведе до създаването на повече от 4 милиона работни места. Разбира се, има и преходни явления, които трябва да бъдат отчитани. Толкова по, имам да кажа като уводни думи, а на тези вебсайтове, които виждате на екрана, има и още информация председателката. Благодаря. Сега давам думата на господин Стив Бейнбридж, експерт а, в СДФОП. Имате думата. Thank you very much for your Благодаря ви за поканата да говоря пред вас днес ще се спра на а, въпрос, който е предмет на спорове в а, а, немалко форуми, а, доколко можем да съчетаем зелената економика с а, социалните а, измерения и социалния диалог. А, а, ако е, Европейския съюз е, е, желае да постигне целите си до 2020 година, ще трябва да преодолее економическия спад, започнал след 2008 година. И зелените цели, твърдя аз, могат да помогнат именно за постигането на тези общи цели в рамките на стратегията 75% от е, е, населението е, до 2020 година ще бъдат в възраст до 64 години, като се започне от 25 и една голяма част от тях няма да имат възможност да заработят в зелената економика. Всъщност, на повечето от Хората е, ще могат обаче да преминат през някаква форма на обучение. Въпросът е как Европейската комисия смята да организира а, е, прехода и да а, е, осигури а, изчерпване на потенциала в това отношение. целта е а, по а, ниска степен на използване на електроенергия, по-малко вредни емисии и повече е, заетост. До 2020 година около 300 хиляди е, места се предвиждат е, до 200 и, е, 2020 година. Как точно обаче зелената економика може да бъде съчетана с а, а, нашите цели. А, потенциал за а, конфликт а, е свързан най-вече с а, съвместимостта на политиката на пазара на труда и а, нормите в зелената економика. А, не само от екологична гледна точка съществуват проблеми е, по отношение на зелената економика, но също и по отношение на структурните промени, най-вече във връзка с заетостта. Структурните е, промени са свързани естествено с потребността от нови умения и знания, и от тук вече е, е, стоим пред предизвикателството да преодолеем е, дефицита в това отношение. Е, много важно е да се подчертае, че зелената революция не е като а, революцията по отношение на а, ИТ. А, предприятията инвестираха в информационните технологии, за да осигурят повече качество, за да осигурят и по-големи печалби за себе си, за да рационализират производството, докато при зелените е, технологии, е, предприятията се нуждаят от е, повече ресурси и от един по-дълъг цикъл на реализация на печалбата на резултата. Независимо от всичко, ние многократно сме подчертавали колко високи са, колко големи са резултатите и колко важни са зелените характеристики на економиката. Необходимо е, е обаче да подчертаем, че в момента Франция, е, Австрия и Обединеното е, кралство залагат най-вече на инвестиции в зелената економика, докато другите държави се въздържат им понякога и поради обективната липса на достатъчно средства зелената е, заетост и съществуващите работни места е, трябва да се разглеждат в е, взаимовръзка, защото е, при е, част от наличните работни места ще трябва след една преквалификация и предоставяне на необходимите знания да се помисли за трансформиране за преминаване към е, нова зелена заетост. Много от е, работните места се създават най-вече на по-низко равнище. Но това не е основната цел, макар че в преходния период това е, е естествено една важно помощно средство. Когато говорим за зелена заетост, имаме предвид по-качествени работни места, които ще подобрят и ефективността в предприятията съществуват търсене на е, е, специалисти е, по отношение на зелените работни места, да кажем за зелените одити, но това означава, че ще трябва да се премине през съответния преходен период, през преквалификация на специалистите, ще трябва да се създадат съответните системи за обучение и естествено на първо място да се създадат и новите програми за обучение обучение. Основните причини е, за бавното развитие в тази посока в момента са е, именно е, слабото търсене и е, невъзможността на е, образователните системи да предоставят необходимата специализация, необходимите е, е, е, е, специфични е, знания и умения в рамките на добре организирани е, програми за образование и обучение. В момента има немалко видове труд, които не привличат младите хора. Те не проявяват голям интерес към определен вид работни места зелената революция, зелената економика би могла да предложи или по-привлекателни работни места. Естествено, за това е необходима и информираност. По същия начин бихме могли да действаме както и по отношение на информационните технологии, макар че тук се изисква малко повече привличане на вниманието към ползите е, е, естествено, когато говорим за е, нов начин на образование и обучение и за предоставяне на нови знания, имаме предвид не само специфичните познания по екология, имаме предвид най-вече фундаменталното разбиране за зелената економика – нуждаем се от е, интегриране на е, образователните програми в е, програмите за опазване на околна среда и програмите за пазара на труда. Само тогава ще можем да постигнем нова подготовка и нови умения. Сега ще дам думата на госпожа Аумяр Пинтар която ще ни представи работата на Европейската обсерватория за труда в рамките на Eurofound. Благодаря за възможността да споделя резултатите от нашата работа. Еврофонд е тристранна е, организация. В момента е, честваме 40-та година от нашето създаване. Едно от предимствата да работиш за толкова установена организация, че има доста натрупани знания. Ние работихме по проект е, за научни изследвания за опазване на околната среда. И с някои изключения, без заключението е, че социалните, проблеми, е, социалните партньори на времето не се чувстват ангажирани в опазването на околна среда. Става дума за проучване от 1992 година. Е, понякога те е, дават своите мнения, но когато бе направено проучване от 2009 година, сравнително проучване, там се оказа, че социалните партньори във всички страни членки вече активно работят за налагане на социални критерии. Аз ще се опитам да говоря по три ключови въпроса. Първо, в колко е важен социалния диалог в прехода към зелена економика. Второ, как социалният е, диалог може да стане по-зелен в кавички и колко е важно да има е, сътрудничество при е, обединяване на работата за създаване на заетост. Проучването от 2009 показа, че има разлика между нивото на ангажираност на социалните партньори в е, старите страни членки и новите такива. Като новите страни членки всъщност са по-засегнати. Затова е необходимо да се създадат съответни адекватни структури. Тук виждате в картата къде има е, тристранен диалог, свързан и с зелени въпроси. Подобни форуми съществуват в новите страни членки, но в старите страни членки има повече сътрудничество в, сред, в рамките на този тристранен диалог също въпросът е да има социални партньори. Тук се е, показва доколко съществуват те и в е, компаниите. Е, членството в професионални съюзи и броя на професионалните съюзи намалява и има огромна разлика, особено в малките и средни предприятия. Освен това, много ниско е нивото на заетите в частния сектор, които имат възможност да сключват колективни договори. Отново има огромна разлика между страните членки 10 до 20% в Балтийските страни, Унгария, почти всички са покрити също в Италия. Това ограничава потенциала на социалните партньори – тук се пораждат и различни подходи за колективното договаряне. Нямаме данни за от реалните отрасли, но има данни, примерно за сектора на, елек... на електросектора и новите енергийни източници. Там имаме известни данни. Колективното договаряне в електроиндустрията е доста високо застъпено във всички отрасли, като последица от доста фактори от това, че има големи е, наематели и допълнителни механизми. Но е, пазарните сектори, където няма възможност за колективно договаряне, обикновено са свързани с малките и средни предприятия, които наемат високо образовани специалисти. Открихме, че социалният диалог в енергийната политика е доста активен в много страни членки, но не винаги се случва в е, конкретни органи, а просто в работен порядък енергийните политики се дискутират с профсъюза или с обществото посредством консултационни процеси, но само няколко страни е, нямат социален диалог тристранния социален диалог често се концентрира обаче върху енергийните политики, а не върху последиците от тях или върху качеството на заедостта. И ако трябва да говорим за качество на работните места, ние отчитаме четири изменения. Развитие на уменията, свързване на работния живот и семейството, заетост и сигурност на заетостта и измерения, свързани с здравето. Всички тези неща зависят от отделния сектор. В енергийния сектор и сектора на строителството ще има развитие на, умения за зелена економика. А и експертите считат, че най-много ще се засегне всъщност елемента развитие на умения. Правителствата са основната движеща сила в прехода към зелена економика и те могат да насърчават и съответния социален диалог на различни нива. На европейско ниво с е, Европейския социален фонд – също на национално ниво може да се създават консултации с социалните партньори, не само за общите политики, но и за последиците за работа и заетост на определени политики. Националните правителства могат да започнат и отраслов социален диалог, като търсят такъв диалог и в новите отрасли. Например, да се разширява правото за колективно договаряне или съответно да се налагат законовите стандарти за работни условия. Също може да се търси подобряване на качеството на работните места чрез налагането на правителствени критерии, съответни инвестиции, търсене на зелени продукти в, в обществените поръчки и така нататък централизирана организация може да се създаде на действията и с местните власти, за да може зелените политики да се свеждат до най-низко ниво местно, локално и ниво дружество. Прехода към зелени дейности може да бъде успешен само ако се гарантира качество на заетостта. Социалните партньори са ключови за осигуряване на качеството на тази заетост и правителствата могат да окоръжават и да изслушват социалните партньори в прехода към добра заетост. Thank you. Uh, and now it's uh, uh, Mr. Daniel Cloquet, director. Господин Клоке, от Бизнес Европа сега ще говори. Няма микрофон оратора. Thank you very much for, uh, your... Благодаря ви. Благодаря за поканата uh, да участвам в това изслушване и да поговорим за това как могат да се насърчат зелените работни места в предприятията. Всички предприятия, независимо от размера им, работят по тези въпроси. От време на време трябва да се посочат някои от специфичните характеристики на малките и средните предприятия и техните трудности. В така наречените екоиндустрии и дефиницията на ЮНЕП за зелените работни места, трябва да имаме предвид, че става дума най-вече за услуги, за строителство, за управление на отпадъците, които всъщност предлагат възможности за създаване на зелени работни места и така да се е, намаляват и е, е, енергийните разходи, и използването на енергията, и въглеродните емисии. Бизнес Юруп смята, че следният дневен ред би могъл да бъде много полезен за насърчаване на зелената заетост. Два са основните компонента, според нас, Предпоставките са първият елемент и необходимите мерки за създаване на повече работни места по отношение на безвъглеродната економика и зелената економика като цяло. Как точно ще може да се създаде е, е, повече за етост, е, ако не съществува една силна връзка между отделните видове економика. Много важно е в Европа да се помисли най-вече за следната предпоставка – по-доброто насочване на а, усилията за създаване на конкурентоспособност на промишлеността. Необходима е пътна карта по отношение на политиката за промишлеността, което трябва да бъде съществена част от работната програма на комисията за 2015 година. ключовите е, технологии, които ще ни дадат е, възможност е, да създадем съответните продукти, да създадем конкурентна способност на промишлеността, ще ни помогнат да подготвим малките и средните предприятия, е, така че те да надскочат е, настоящите граници е, по отношение на техните инвестиции и въвеждането на нови зелени технологии. Това е всъщност основната промяна, която предстои. В рамките на услугите на вътрешния пазар ще трябва да се е, подобри е, инвестиционния климат е, в Европа. а инвестициите са а, с около 20% по-низки от а, задължително а, абсолютно необходимото ниво. Ще отбележа някои от основните моменти, а, които дефиниране, е, прилагане на стратегиите за е, създаване на нови умения е, и предоставянето на нови знания съвместно с социалните партньори. Необходимо ми са промени и на пазара на труда във връзка с новите технологии, с новите производствени процеси е, както и е, предвиждане на необходимата правна уредба за предоставяне на съответните услуги във връзка с потребностите на зелената економика. Особено внимание е, трябва да се отдели на малките и средните предприятия, които ще имат малко повече трудности, отколкото големите предприятия, да отговарят на новите изисквания във връзка с придобиването на нова компетентност Съществуват важни инициативи, като които са свързани с предоставянето на специфични умения за съответните сектори, издаването на разрешения за секторите, лицензирането. Естествено, ще подчертая необходимостта от стажове, от практики ще трябва да се предвидят възможности за подпомагане на малките и средните предприятия за прилагане на новата програма. Имам предвид най-вече плана за действие за зелена економика. Малките и средните предприятия не се чувстват особено комфортно поради това, че е, не виждат е, е, облегчения във връзка с екологичните данъци. Как точно екологичният дизайн всъщност се свързва с опазването на околната среда и с условията на пазара на труда? Как ще се осъществи прехода към едно економично, екологично облагане с данъци, как ще се генерират повече ресурси в това отношение. Нещата все още не са ясни. Как ще се реализира печалба, как ще се ре, реализират повече дивиденти. Това също е въпрос с неясен отговор. Как точно ще функционира зелената економика? Това плаши малките и средните предприятия за момента. Е, екологичното данъчно облагане е, ще трябва да се е, използва много умело, за да се преодолеят трудностите именно в прехода към зелената економика. И също времено ще трябва да е, подпомогне развитието на способността на промишлеността. Нещо, което трябва да избегнем това е, така, дефинирането на някакви изкуствено определени цели. Естествено, че целите трябва да бъдат дефинирани съвсем точно и в дългосрочен, и в краткосрочен план, но бихме могли всъщност да се ограничим с съвсем простички и е, измерими е, цели е, в цифрово е, измерение е, можем да ги дадем. Е, те са свързани най-вече с глобалната конкурентна способност. Целите, е, е, ако са прекалено амбициозни, прекалено сложно формулирани, биха могли да застрашат иновациите. Така че е, ще трябва да се обмислят е, е целите. Но при всички положения, преди това трябва да се постигне съгласие по отношение, по отношение на е, е, технологиите и е, начина по който ще се постигне е, подобряване на ефективността. И няколко последни думи в заключение. Е, същественият резултат, който се постига и на национално и на европейско равнище, най-вече по отношение на възобновяемите енергийни източници, е свързан с правилното поставяне на целите. Благодаря ви. Аз сега ще дам думата на представителя на Европейската конфедерация на синдикатите. Uh, Благодаря. Благодаря за поканата към Европейската конфедерация на труда да участваме във вашето заседание. За нас това е една ключов е, момент от е, Европейската стратегия за заетост. Е, нашето членство е 90 национални профсъюзни организации, които представляват милиони в Европа. Ние сме европейски социален партньор – в е, много отрасли. Независимо от е, данните за леко възстановяване на економиката, 24 милиона все още са в, безработните в Европа, така че социалната криза в Европа е реалност и ние трябва да се борим с нея. Това трябва да е нашата първа задача. Приветстваме доклада на Джин Мембърс и съобщението на комисията. Те отразяват е, нашите представи за зелена економика с интегриран социален подход и е, политики за околната среда, с цел да се създадат и добри и качествени работни места. За да се изпълнат тези цели обаче, както подчертаха колегите, е необходимо политиките да бъдат достатъчно стиковани и да има и политически ангажименти. Това е изключително важно. Озеленяването на политиките трябва да стане основна цел. За съжаление, основите интегрирани насоки на комисията отделят по-малко централно място на необходимостта за създаване на устойчиви и зелени работни места, отколкото през 2010. Вече не се говори за необходимостта да се създават работни места в зелена заетост, така наречена. Не се коментира и необходимостта за ясен и стикован подход от гледна точка на индустрията. За да бъдат е, споени политиките, това означава, че социалните партньори трябва да бъдат отчитани в е, рамката на управление в Европа. И тук също подчертавам колко важно е прехода към економиката да бъде достоен. И се надяваме, че това трябва да е, може да се случи в Европа. Единствено по този начин може да се съчетаят целите, да се запази околната среда и да се запазва и е, да се осигури справедлив преход. Трябва да има стратегии за обучение, за учене през целия живот, за да може е, да се осъществи този справедлив преход, който е единствения начин да се запази социалната държава. Създаването на достойни работни места, договаряне при участието на работниците, преодоляване на отрицателните въздействия върху някои видове заетост, това са основни проблеми. Много се радвам, че доклада отчита всички тези аспекти. Остават още три въпроса, които трябва да бъдат обмислени от наша гледна точка. Економическия модел, търсенето на качество и е, качествени работни места и също промяна на данъчната политика. Трябва да има по-устойчиви, по-не замърсяващи модели на потребление дългосрочните политически цели са изключително важни за създаване на промяна. Ключови са и инвестициите, както в, на публични, така и на частни средства е, за излизане от е, политиката на економии. В това отношение политиката, е, комисията приема добри насоки. Но е необходимо много по-високо ниво на инвестиции за създаване на устойчива и достойна заетост. Затова призоваваме 2% от БВП в Европа за 10 години да бъде инвестиран за тази цел. И е, прехода към зелена економика има съществен потенциал за създаване на работни места, енергийната и ресурсова ефективност, производителност могат да създадат нови работни места и да подобрят съществуващите. В сектора на услуги за околната среда нямаше проблем с заетостта по време на кризата трябва да се работи и за това да има данни какви е, работни места се създават и какви умения са необходими. Защото много често е, е, работните места, създадени в зеления сектор, са временни и недобре платени в сектора на възобновяемата економика заплатите са около 900 евро по-низки от производството като цяло. За заедостта, работните места трябва да бъдат привлекателни за младите. Трябва да се търси и промяна на техния набор от умения, както се казва тук. Рисковете за здравето трябва да бъдат наблюдавани, да се работи по превенция. Има вече нови и сериозни проблеми с здравето, свързани с новите работни места, примерно в сектора на рециклирането и е, вятърните електроцентрали. Тук се очерта колко важно е справедливия преход. Е, ние имаме сходни опасения с бизнес Europe. Е, Не можем само да обсъждаме е, облагането в гледна точка на труда или на околната среда. Трябва да се обсъди изцяло данъчната политика, корпоративния данък, ДДС, данък общ доход, данъка върху финансовите транзакции и борба с избягване на плащането на данъци. Трябва да има и съответни предпазни механизми, социални тарифи за енергия и вода. Трябва да внимаваме също така да не се засегнат индиректно социалните системи за защита, като се увеличават примерно вноските на работодателите и работниците. И ако е, целта на данъчното облаждане за околната среда е да намали вредното потребление, това може да се постигне дългосрочно, е, като се отчитат и съответните последици от подобна политика. И също подкрепям е, заключенията на Юрофаун за ролята на социалния диалог, включително в колективното договаряне – работниците имат отношение към озеленяването на работното място в кавички и те заедно с профсъюзите са най, е, в най-добра позиция да излязат с е, нови инициативи. И силното ангажиране на социалните партньори на всички нива е ключово за успеха на тези политики. Благодаря пет много интересни увода към темата. Shadow rapporteurs that are here. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Е, НП. Госпожа Клуна, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Чин Ламберт за нейната работа до тук. Докладът е много интересен. Има много аспекти, които са включени, за които говориха и нашите експерти днес по време на изслушването. Съществува фрагментация в Европа в това отношение. Естествено, много важно е как ще насочим, как ще ориентираме политиката. Необходими са нови умения. Трябва да създадем условията за развиване на тези е, умения, това е, е един огромен потенциал, който се крие в зелената економика и за да го използваме правилно, е, ще трябва да имаме добре подготвени специалисти. Естествено, най-вече по отношение на строителството, мерки за ефективност, за изолация, за рационализация рециклиране. Необходим е един съгласуван подход. Както ви казах, акцентът се поставя върху подготовката и предоставянето на новите специфични знания и умения, за да можем да подпомогнем и инициативата за младежка заетост. Имаме е, нови системи за класифициране. Е, би трябвало да запълним и съществуващите празноти по отношение на е, специфичните знания и умения и да създадем връзка между потребностите на промишлеността на съответния сектор и е, потребностите от работни места на пазара на труда. Една връзка, която бе прекъсната е, доскоро е, и продължава да не съществува на много места. Така че младите хора ще имат повече възможности, ако могат да придобият необходимите знания и умения, които ще се търсят на пазара на труда, а да ще се търсят специфични зелени умения. Е, необходими са, освен това, и е, целенасочени е, усилия във връзка и с създаването на мобилност и готовността да приемеш тази мобилност на пазара на труда кой точно ще се ангажира в целия процес. Е, от всички страни ще бъде необходима повече активност, е, най-вече и по отношение на енергийните ресурси. Да, е, действително, потенциала, който се крие в зелената економика е огромен и това стана ясно и от изказванията на представители на различните е, организации, които говориха пред нас. В това отношение госпожа Ламберт и докладчиците в Сянка действително ще е, работят, е, е за да предложат нещо по-разумно. Ян Келер. Благодаря ви. Настоящият е, доклад се занимава с е, изключително актуалните проблеми на екологизацията на економиката и изграждането на знания и умения, които са предпоставка за създаване на зелена заетост. Тук става въпрос за координирана политика, за комплексен подход, а много често се предприемат изолирани инициативи. Смятам обаче, че трябва да се отдаде повече внимание на тенденциите, които са насочени срещу зелената економика. Те са препятствия и някои от тях се посочват в доклада, например не продуктивни а, помощи и субсидии, които всъщност допринасят повече за екологичната следа, която оставяме. Така че, за да можем за в бъдеще да бъдем ефективни, трябва да премахваме подобни препятствия. Подобряването на екологичната ситуация в Европа се осъществи отчасти просто чрез изнасяне на мръсните производства от Европа с което пък се засили зависимостта на Европа. Тъй, че правилният въпрос, който трябва да си зададем е как да направим така, че фирмите да произвеждат екологично в Европа, да се върнат в Европа и да произвеждат екологично, без обаче да имат повишени разходи за труд, от които те са избягали. На второ място трябва да се избягва производството на продукти с кратък срок на, на, на годност, с кратък живот. Така че трябва да помислим как да заложим повече на поддръжка и поправка. Това е въпрос, който също е свързан с зелените работни места. На трето място важен принос за екологизацията на економиката може да се окаже а, от а, самостоятелността на регионите. Тоест, говоря за региони, залагащи на регионалната продукция, региони, които задоболяват своите подробности без дълъг транспорт на продукти отдалеч. Но тук пък трябва да се помисли как да а, направим така, че да няма бариери на вътрешния пазар. На пето място, как да направим пълноценни работ... как да открием пълноценни работни места след като знаем, че зелените места се появяват в е, селското стопанство, екологията, обслужването и така нататък. Там заплатите са ниски, но има браншове като а, е, тежка промишленост, химия и така нататък, е, автомобилостроене, където заплащането е високо. Ето това ни е проблема в момента. Как да създадем зелени работни места в браншовете, където се печели най-добре. И е, на пето място данъчно облагане. Да облагаме самия труд или отрицателното въздействие върху околната среда. Вече стана дума за това днес. Факт е, че трудът е скъп Последствието е, че се насърчават технологизацията и индустриализацията. Но може би можем да обърнем тази тенденция. В селското стопанство това почти се случи. И ако там се обърне тенденцията, ще се върнем в аграрното общество. Питам се дали това връщане е разумно защото в градовете има много безработни, но се питам дали са склонни да отидат по селата, за да работят там. А, увеличаването на заетостта е една от основните цели на економиката, на растежа. Тъй, че нека да обобщя. Бележките ми бяха критични, но вярвам, че ще помогнат за подобряване на аргументацията в доклада. Те са в тяхна подкрепа, защото е необходимо да се а, създаде така мрежа, да се свържат инициативите за екологизация, както в политиката, така и в практиката. Thank you. Uh, благодаря. Турмес има думата Thank you very much, Madam Chair. First of all, I would like to thank our guest speakers uh, this morning for sharing their views. Благодаря на нашите гости днес за споделяне на техните мнения за зелената економика. Мисля, че това е добре за всички. Благодаря и на докладчикът за отличния и пространен доклад. Това е доклад на Комисията по заетост и затова оценявам колко силен акцент слагат докладчиците върху заетостта. Напълно съм е, съгласна, че амбициозна европейска стратегия за развитие на зелена економика ще е ключова в борбата с безработицата а, факта, че имаме сериозни предизвикателства за предоставяне на умения за развитие на тази економика. Това е особен проблем пред малките и средни предприятия. Някои страни, включително моята Дания, формулираха създаването на работни места в зелената економика като приоритет за своята политика и постигнаха съществени ществени успехи. За това смятам, че в доклада трябва да се говори за споделянето на практиките между страните членки и да се, какво са направили страните членки, за да развият тази економика и заедостта, какво са направили на трудовия пазар за създаването на потенциал за зелени работни места и за постигане на съответните умения в програмите за економическо възстановяване, доколко съществува тази тема и какви са резултатите. Отговорите на тези въпроси могат да създадат интересна основа за споделяне на практики между страните членки. Аз сигурно ще подам някои изменения в тази смисъл. Също смятам, че становището трябва да сложи повече акцент върху нашето очакване за Европейския фонд за стратегически инвестиции, свързано с създаване на работни места в Европейския енергиен съюз и в зелената економика. Също трябва да се коментира за това, че трябва да подсилваме зеления растеж, но и да останем конкурентно способни. Като на заключение мога да кажа, че доклада е отлична база, стартова база и ще продължим с работата. Благодаря. Благодаря, господин Ребесиус от Екаре. Zunächst einmal möchte ich mich auch herzlich bei der Berichterstatterin. Позволете ми да започна с благодарност към авторката за работата и благодаря на нашите гости за много интересните изказвания. Разбира се, че е необходимо економиката да стане по-зелена. Потреблението на енергия, на енергия, на вода, въобще на природни ресурси е високо, но какво да направим против това? Комисията каза, че трябва да се увеличат цените на суровините. Представата на комисията обаче се гради върху данни от 2012 година, защото цената на суровия петрол от 2012 стана от 110 на 55 долара. Цената на мета също спада на половина от 2011 година. На природния газ се колебае, но сега е на около 50% от максималната цена. Дървесината, цената на дървесината намаля с около една трета, така че сметките на комисията са безсмислени. Същото се отнася и за потребността потребността от работна ръка и квалификация. Така че а, економиката не може да почива върху калкулации на бюрокрациите всъщност само а, пазарната економика, въпросът на търсенето и предлагането могат да регулират а, нещата. А, участниците на пазара по-добре от комисията знаят какво да рискуват и какви са им възможности. Затова е, е, екологичната политика и данъчната политика политика, там където няма трансгранично въздействие, разбира се, в екологичен смисъл, са национален прерогатив. Защото ако цените на суровините се повишат, ще се инвестира в ефективност. Това вече става в порцелановата индустрия бяха посочени, беше похвалена Германия за много примери, но тък му отказът от, от, от, от, от атомна енергия е крещящ пример за погрешно държавно планиране, макар и с добри намерения, защото разходите ще бъдат около 100 милиарда евро в, в, в вятърните е, е, енергопроизводствени предприятия биват убивани птици, съсипват се тропическите гори, офшорните платформи. Ни контаминират моретата и прочие и прочие. Представителят на МОД похвали Германия за сградните изолации, които са създали работни места, места да, а всъщност тези изолации са, представляват страшна пожарна опасност. Така че медалът винаги има две, две страни понякога е много съмнително дали е, зелената економика наистина е зелена, въпреки това аз не я отхвърлям ще подкрепям докладчиците в сянка инициативата, винаги когато смятам, че е разумно по отношение на природните науки, по отношение на обучението и квалификацията, по отношение на по-доброто качество на данните, на обмена на най-добрите практики. Всичко това ще срещне нашата подкрепа, но искам още веднъж дебело да подчертая принципа на субсидиарността. Много често местната инициатива може да бъде много по- а, смислена за региона. В момента Европа страда от централизирано планиране и свръхрегулиране. Нека не усложняваме тази ситуация. Благодаря ви. Thank you. Is, uh... Благодаря ви. Има ли представител на Обединената левица? Да, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички експерти, които представиха позициите си. Благодарим и на докладчика, който е подготвил много добър проект доклад. Преминаването към ниско въглеродна економика, към зелена економика представляват голямо предизвикателство, по същия начин както и създаването на зелени работни места. Не бива обаче да отлагаме необходимостта от е, е, спешни мерки. Е, още повече, че именно зелената економика предлага възможности за създаване на работни места при положение, че ние се нуждаем от тях, не бива да пропускаме тази възможност. Трябва да се създадат новите работни места в зелените индустрии, като се предвидят и съпровождащите мерки за по-лесен преход е, за предприятията и за работещите. Е, трябва да адаптираме е, предприятията, както и работната ръка към новите изисквания във връзка и с нашите цели по отношение на политиката за опазване на климата и предстоящата среща в Париж в края на годината. Е, комисията е, би трябвало да е, включи и всички аспекти на зелената економика и създаването на зелени работни места в позицията си за Париж. Трябва да помислим за секторите, за селско стопанство, за строителство, които са особено подходящи за тези цели и не трябва да бъдат включени активно в програмите. Естествено са необходими програми за квалификация, за обучение, така че да се създадат новите специалисти, които разполагат необходимите знания. Необходими са активни усилия във връзка с трансформирането на съществуващите работни места в зелени работни места. В е, е, Великобритания се полагат е, много усилия във връзка и с организациите на работодателите, както и с участието на синдикатите. Но същевременно партньорството, което е абсолютно необходимо, не бива да се блокира от липсата на разбиране за необходимостта от този преход. Е, работниците понякога се страхуват от е, е, осъществяването на трансформацията. Затова е необходима обществена консултация, информиране на всички. Необходимо е съгласие на широка основа преминаването към ниско въглеродна, към зелена економика изисква много повече, отколкото обичайните действия до този момент. Ние ще трябва да мобилизираме всички сили на обществото, за да наложим колкото е възможно по-бързо необходимите екологични и климатични цели и да създадем зелената економика, която пък от своя страна да ускори създаването на зелени качествени работни места. Благодаря ви. Лаура Агея от Европа за свобода и пряка демокрация alla relatrice. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на автора на доклада. Смятам, че бяха казани и в доклада се казаха и тук в залата много интересни неща. Благодаря, впрочем, и на нашите експерти. А, аз предлагам най-вече да анализираме а, данните на пазара на труда, който по принцип не е много подвижен, има само един сектор, който повиши заетостта си, а именно зелената економика. Тези данни се цитират и в доклада. Европейската на среда също припомня, че през 2011 година са се увеличили зелените услуги и зелените продукти. Т.е. зелената економика е в състояние да създаде работни места и в никакъв случай не руши работни места. Но преразглеждането на законодателството в областта на отпадъците създаде иллюзията, че оттам ще изникнат 180 хиляди нови работни места. Къде се изгуби това сега? Мисля, че е важно комисията, която отегли, впрочем, това преразглеждане, отново да го постави на масата. Защото Иначе, защо оттегля предложението, след като то би могло да създаде толкова много работни места? На следващо място обучение, квалификация, преквалификация, тук съм напълно съгласна с докладващ, с авторите. Наистина трябва да диверсифицираме предлагането на обуч... различни обучения. Учебните планове трябва да се променят но а, трябва да се вгледаме е, поради какви причини се губят работни места. Там, където се преструктурират предприятия, трябва да има преквалификация, а в това време да се пазят работните места на е, обектите на преквалификация. а, обучението на обектите на преквалификация трябва да бъде устойчиво и ориентирано към бъдещето. Така че тук може да се предложи да се създаде нещо като база данни за възможностите за обучение и квалификация. Защото когато има информация, когато се действа, може да се действа по-ефективно и адекватно. Чудесно е, че говорим за мобилност. За мен, за всички нас, мобилността представлява един от, една от възможностите за добра практика. In questo ambito eh, benvenga. Vorrei... И ако от това могат да възникнат работни места, още по-добре. Тук обаче искам да подчертая колко са важни за зелената економика, инвестициите и европейските фондове. Но ние трябва да направим така, че те да са достъпни трябва да разтоварим процедурата от бюрократичност, тя да бъде прозрачна и контролирана, защото особено в някои страни използването на фондовете е, за целите на екологията е направо катастрофално. В новия, впрочем, чудесен план на Юнкер, нищо не се казва за използването на тези фондове, предназначени за зелена заетост. Мисля, че можем да включим и такова предложение в доклада. И най-вече трябва да се опитаме да насърчим по някакъв начин малките и средните предприятия и микропредприятията да минат към зелена заетост. Защото това е конкретното, което трябва да стане. И още нещо, всички тези инструменти, които се предлагат, могат да работят само ако се поставят задължителни цели, които трябва да се постигнат. Например, при и информационните технологии, това става особено ясно. Според нас пазарът не е достатъчно, достатъчно ефективен инструмент сам по себе си. Примерно, данъчното облагане трябва да се насочи не към труда, а към а, последствията за околната среда. И нека да забравяме един познат, но често забравян принцип. Принципът плаща извършителят, плаща нарушителят. Разбира се, че сме готови по всяко време да си сътрудничим с докладващата, за да обогатим доклада и да го направим консенсусен. Мистер Господин Мартан поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Според нас във връзка с доклада, който разгледахме сутринта за кръговата економика, е добра идея да коментираме и това сега. Защо? Защото тук сега гласувахме увеличаване на средствата предварително изплатени по програми за младеща и очакваме да има ефект. Във всички случаи в зелената економика е, има вероятност да се създадат нови работни места в производства, които трудно могат да се изнесат навън. Но трябва да внимаваме, не бива бюрокрацията да слага спирачки на инициативата. Също, как, така, това каза господин Клокея, също тук се говори за това, че често има проблеми с възнаграждението в е, подобна заетост. И е, госпожа докладчика от ЕКР също коментира факта, че някои от тези така наречени зелени производства всъщност създават голямо замърсяване. А сега, госпожа Ламберт, имате няколко минути, ако искате да направите обобщение. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха днес с толкова полезни мнения. Аз ще се свържа с някой от тях, за да мога да доразработя тезите им. Особено свързани с е, веригата на доставките, например. Е, действително много важно е това, което предвиждаме, да е създаването на достойна заетост. Е, тук отчетохме също така и необходимостта да се работи по социалните въпроси. Ние сме настоявали за това винаги, когато са, са се приемали различни политики, така че е, нищо ново не казваме, просто трябва да има повече единност на политиките в това отношение. Коментира се въпроса за субсидиарността. Това действително е така за различните сектори и различните региони, и различните отрасли се засягат в различна степен от определен преход, но смятам, че трябва да има и един цялостен подход, защото е, сега чуваме от много хора, че в момента подхода е напълно разпокъсан. Страни, някои страни членки постигат много, други почти нищо. Някои отрасли постигат много, други нищо. Така че ако искаме да бъдем последователи, трябва да бъдем по... Е, да работиме в по-обобщаващи мащаби. Не може да се оставя всичко само на пазарните сили, защото нашата цел е е да постигнем една система, която ще има глобални последици. Говориме и за конференцията за климатичните промени и дейността свързана с нея. Отбелязах си коментарите за обмяна на най-добри практики и как да го осъществим по един по-структуриран манер. Смятам, че това ще бъде изключително полезно, защото е, това е част от една е, добро, от една добра конкуренция, е, когато се знае какво са постигнали други отрасли и други страни, това е добър стимул. Също така се постави въпроса да инвестициите да бъдат по-целенасочени. Фонда за стратегически инвестиции – и също така другите фондове, които използваме. Смятам, че е, от нас тази теза трябва да излезе действително много категорично. Тоест да използваме възможността е, да определим насоките, така както се случва и с стратегия 2020. Много често съществува риска да се изгуби е, целта в е, формулирането на различните задачи. Приветствам изказванията на всички. Е, смятам, че много са нещата, по които можем да имаме единодушие. Отчитам вашите коментари, ще работя с докладчиците в Сянка и с експертите, които чухме днес, на които благодаря за толкова ценната информация. Thank you all for your... Благодаря ви за участието в е, обсъждането. Благодаря е, преди всичко на е, нашите гости от МОД ЕФАП, СЕДЕФАП, Юрофаунд, Бизнес Юроп и е, Конфедерацията на синдикатите. Ще се виждаме пак. Е, и така, сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, препоръки е, до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите, ТТИП. 158 са измененията, които са внесени е, към становището на е, Мариан Харкин. Становище е, са е, доклад по собствена инициатива на комисията Инта. Мариан Харкин има думата. Благодаря госпожо председател. 158 изменения е действително е, голям брой, но не е лош брой в никакъв случай. Е, тези изменения в голямата си част допринасят за подобряване на становището. Много важно е, е становището ни и от гледна точка на Лисабонския договор, който отделя една много по-голяма роля на парламента, когато става дума за международни преговори. Ние по този начин ще можем да насочим по-добре е, обсъжданията, дебатите и в пленарна зала. Много съм доволна за това, че колегите така активно е, са взели отношение по текста. Е, съвсем е, накратко ще се спра на основните моменти, свързани с измененията на колегите. Е, става дума най-вече за оценката на въздействието. Е, това е тема на някои от измененията. Естествено, е, ние още е, при първата дискусия, колкото и кратка да беше, тя споменахме, че съществуват различни е, модели, които предлагат естествено и различен подход и поглед към нещата. Комисията би трябвало при всички положения да предприеме определени действия и да приспособи пазара, да помисли за оценка на въздействието, още повече, че се очаква едно изместване на 1 милион работни места. Необходими са по-целенасочени мерки във връзка с устойчивите работни места. Струва ми се, че можем да постигнем добър компромис с помощта на колегите, които са внесли измененията. Има предложения дори, които са много радикални, прекратяване на преговорите, отлагане на преговорите, докато се постигнат несъгласия, компромиси и така нататък. Но във връзка с а, изместването и, а, или изнасянето на работни места, а, трябва да а, помислим а, естествено за възможностите а, ТТИП да се отрази негативно на а, заетостта, а, на възможностите за а, запазване и развитие на работни места. Мисля, че има възможности а, за постигане на компромис. А, става дума за а, създаване на нови работни места, за запазване на старите, за, когато говорим за нови, за по-качествени работни места, достойни места и най-вече устойчиви, сигурни работни места, е, отговарящи на изискванията за безопасност. Да, това ще бъде в центъра на вниманието ни. Е, става дума най-вече за, е, може би, а, някои специфични предложения във връзка с регионите, които изпитват определени трудности в процеса на кризата и които биха могли да бъдат най-силно засегнати. Може би там ще са необходими някои по-специфични действия. Ние би трябвало да развием при всички положения един нов механизъм за решаване на спорове. Е, съществуват е, търговски норми в това отношение, но е, ще трябва да видим как точно нещата ще се свържат с правно обвързващите разпоредби в трудовото право. Нуждаем ли се от нов образец, нов модел или е, бихме могли да заложим на съществуващите вече модели? Съществува и конвенция на МОД в това отношение. Как точно ще се осъществи така, оценката на въздействието? Какъв ще бъде ефекта върху прилагането, върху модификацията, приспособяването на пазара на труда? В някои случаи е, ще бъдат ли достатъчни е, мерките, ще трябва ли е, да има допълнителни усилия, как точно ще се подходи. Надявам се, че бихме могли да намерим една стабилна рамка, за да осигурим постигането на нашите цели. Съгласна съм с измененията, които предлагат да се възползваме и от консултативните органи на МОД, когато подготвяме специалния подход и в рамките на диалога ще помислим за това. Как точно ще се решават споровете, особено трудово-правните спорове? Това е изключително важно, когато се разглежда цялата тази тематика за решаване на споровете държава и инвеститора. Дали е, е, ТТИП ще отговаря изцяло на е, нашите стандарти във връзка с социална закрива, социална защита? При всички положения ще се търси съгласие с мнозинството по тези изменения. Хоризонталното измерение на трудовоправните разпоредби тук а, са като че ли повечето изменения а, съществуват а, различни а, а, общества и държави, в които а, законодателството очевидно създава определени а, проблеми а, и повдига и съответните въпроси. А, Обществените поръчки, е, гаранциите за това, че държавите членки ще могат е, да организират е, процедурите за предоставяне на обществени поръчки съгласно съответните норми и стандарти. Много важно е да се постигне съгласие и по отношение на услугите, включително и в образователната услуга, съгласна съм тук с госпожа Макентайр. Да, става дума не само за проблеми, които се повдигат от различните членове от изхождайки от ситуацията в техните държави членки. Но става дума и за различни е, предложения и за това как точно се гледа на нещата в перспектива. Е, е, положителният, негативният списък. Някои е, настояват най-вече за позитивен списък, е, докато аз лично съм в групата на онези, които е, смятат, че може би един негативен списък ще бъде по-полезен. Но при всички положения ние ще търсим е, основата за постигане на съгласие. Има много изменения, които се отнасят до е, малките и средните предприятия, както и до е, е, корпоративната и социалната отговорност. Да, ще видим как точно ще търсим споразумение във връзка с участието и на други органи и институции. Струва ми се, че не това е становището и мястото. Но въпросът е важен. Как ще се решават споровете? Знаете, че това е всъщност един от ключовите въпроси. Може би ще трябва да потърсим и участието на националните съдилища една добре функционираща правна система и съдебна система. Това е мнението на господин Юнгер. Смята, в крайна сметка, прави излишен един специфичен механизъм за решаване на спорове в рамките на ТТИП. Аз лично смятам, че ще трябва да се предприемат някои изменения комисията като че ли е склонна да прави промените, но така, стъпка по стъпка, малки стъпки. А аз лично смятам, че трябва да се направят едни по-големи изменения и да се предвидят съответните по-съществени стъпки, то от самото начало, защото в момента, в който вече се договори екип, ще бъде много трудно да се променят нещата. И накрая как точно ще внесем живот в ТИЦИП, как ще гарантираме социалните и трудовите стандарти, без да е, се предвиждат някакви пречки, включително и положението на хората с увреждания. Е, всичко това, естествено, е, както ви казах, е свързано с много-много други аспекти, най-вече и с е, една разумна и рационално организирана система за предоставяне на обществени поръчки. 158 изменения, съвсем накратко представени. Аз е, очаквам сега по време на обсъждането тук да чуя и конкретни изказвания от колегите. Ще помоля сега докладчиците в сянка да вземат думата и да бъдат съвсем кратки, колкото е възможно по-кратки, тъй като вече времето изтича. Господин Шустер от Социалисти и Демократи. yeah, благодаря, госпожо председател. Нямам намерение да се простирам на дълго и на широко. Виждам, че има много предложения за изменения. По много от тях има всички шансове да се стигне до консенсус, макар че пък на моменти не виждам как ще постигнем 100% консенсус. Нека да посоча кои са най-важните за нас моменти. Първо, действително трябва да се договорим за оценка на въздействието и да помислим за механизми за корекция на евентуални отрицателни последствия. Малко по-сложно стои въпросът по отношение на трудовоправните стандарти. За нас е много важно да се а, позовем и то по позитивен начин на нормите на МОД. Сега, ако успеем да накараме САЩ да подпишат концепцията добре, но а, ако не, те би трябвало да се съгласят поне с механизмите за арбитраж между държава и инвеститор. Мисля, че в това отношение трябва да отидем няколко крачки по-нататък. Споменати бяха обществените услуги за нас е задължително някои обществени услуги, които трябва да дефинираме като поддържащи живота. Те трябва да излязат от ТИП. Т.е. подходът трябва да бъде положителен списък, а не отрицателен списък. Въпросът не е да отразим сегашното положение, няма значение какъв ще бъде списъка, дали положителен или отрицателен, говорим за бъдещето. И накрая стана въпрос и за това, въпросът за механизма за защита на инвеститорите или за арбитража между държава и инвеститор. Разбира се, че трябва да настояваме за такива механизми, които са извън частните арбитражи. Може би трябва да се формулират альтернативи, но да е ясно, че не говорим за частни арбитражи. Мисля, че има спектър широк от предложения за изменения. По някои от тях, както казах, ще е трудно да се споразумеем, но не е изключено. Но за нас е много важен въпрос да няма от класическите а, частни арбитражи. Много се радвам, че обсъждаме този въпрос. А, може би накрая ще постигнем наистина много консенсус и ще останат много малко спорни моменти. Е, Романа Томпш from the... Благодаря Романа Томпш от НП. Е, е, благодаря госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Харкин за отличната работа защото тя ни дава отлична база за по-нататъчното обсъждане. Както самата тя констатира, разбира се, че има моменти, които трябва да се разгледат малко по-сериозно. Аз с нетървение очаквам нашето сътрудничество, защото съм убедена, че в крайна сметка ще стигнем до сериозни компромиси. Тук искам да очертая само някои е, теми, които за нашата политическа група са ключови. ключови. На първо място, макар че това споразумение, и то е и казано в доклада, е важно. В центъра трябва да се поставят малките и средни предприятия, защото това е бъдещето. Това е бъдещето и на създаването на заетост. Тъй, че трябва много по-дебело да подчертаем този е, подход. На второ място трябва да се предприемат мерки за повишаване готовността на предприемачите да поемат доброволна отговорност. Тук отново визирам малките и средни предприятия. Как да стане това? Те трябва да бъдат мотивирани да спазват правилата, а не да бъдат принуждавани да го правят. Всички сме съгласни, че Споразумението в никакъв случай не бива да снижи стандартите в областта на трудовото законодателство, но настояваме основните конвенции на МОД да бъдат спазвани. Що се отнася до въпроса положителен или отрицателен списък, то нашата политическа група е склонна да подкрепи отрицателния списък, но разбира се, сме готови да се аргументираме в разговор с докладчика. И ще завърша с още нещо, което за нас е много важно. Достъпа на експерти до пазара на труда от двете страни. За това сме за малко повече усилия по посока на визови облегчения, защото по този начин мобилността на а, економическите оператори от двете страни ще бъде облегчена. Това ще предложим, госпожо Харкин. Сигурна съм, че ще намерим решения. С нетърпение очаквам, че е, нашата работа, убедена съм, че предложението е добро и ще на... постигнем компромиси. E Госпожа Макентайр от благодаря. Нека да започна с благодарности за госпожа Харкин. Мисля, че предизвикателствата са много големи, но определено има области, където ще могат да постигнем компромис. А, е ясно е, че има области, където няма да се разберем. Мисля, че е много важно да насочим преговорите за максим... получаване на максимален потенциал за работни места с високо квалифициран труд. Трябва да сложим акцент върху устойчивия растеж и там трябва да упоменем необходимостта от високо квалифицирани работни места. Много се радвам, Мариан, че сте е, готови да е, се съобразите с е, нашето съображение за публичните компании и съответното ограничение. Там трябва да се включи и здравеопазването и образованието. Това е по конвенцията на СЕТА. По този начин ще можем и да процедираме по-нататък. За малките и средни предприятия много се радвам, че ще има е, параграф за тях. Трябва да е ясно, че за първ път в търговско споразумение се появява раздел за е, малките и средни предприятия, малкия бизнес – много се радвам, че също така ще можем да подадем изменения, за да отчетем колко непропорционален е, но е въздействието на тарифите и нетарифните пречки върху техния бизнес, защото е, споразумението е добре за големите корпорации, но най-важно е как се отразява той на малкия бизнес. Аз бях много заинтересована да чуя мнението на, на Асоциацията на малкия бизнес, от, където те приветстват съответния раздел. 48% от инвестициите в Обединеното кралство са в малкия и среден бизнес. Те създават и огромен част от БВП. И ако представителите на този бизнес могат да видят какви са възможностите за бизнеса, цитирам, че се счита, че това е фантастична възможност за тях и за внос, и за износ. Много се радвам, че в такъв смисъл и докладчикът отчита това. Смятам, че ще постигнем компромисен текст. После въпроса за положителен или отрицателен списък. Според мен е НП и ЕКР са на мнение, че трябва да излезем с отрицателен списък. Отново конвенцията СЕТА е, е пример в това отношение. И вие казвате, че искате да имате един жив е, документ, е, така че да могат в него да се присъединяват и бъдещи услуги без е, изрично да се изключват в момента. Именно за това трябва да бъде списъка отрицателен, а това повишава и предвидимостта и прозрачността на отрасъл. Мисля, че това е всичко, което исках да кажа. Отново благодарности на докладчика и смятам, че нашите срещи с докладчиците в Сянка ще бъдат много конструктивни. Някой представител от ГОЕ има ли? Заповядайте. Благодаря. Благодаря на докладчика за работата. Аз също отразявам е, мнението, че призивите за прекратяване на преговорите всъщност показват нашата загриженост от последиците на това споразумение. Аз пътувах до Вашингтон и там е, търговската палата мнението е, че е, всъщност става дума за конвергенция на регулаторната рамка – включително за околна среда, здравеопазване и публични услуги. Комисията също признава, че могат да бъдат изгубени до 1 милион работни места от двете страни на океана. А, в щатите има и съответно законодателство за забрана на стачки и други подобни и подобни регулации са доста приемамливи за потенциалните работодатели. Смятам, че трябва да се настоява за по-високи трудови стандарти в споразумението и за спазване на конвенциите на МОД. А споровете, е, при споровете трябва да има примат на спазването на работните условия пред съображенията за свободно предвижване. Надявам се, че ще успеем да постигнем споразумение за публичните услуги. Смятам, че изрично, изрично необходимо да има експлицитно предвидено изключение за публичните услуги в споразумението. Също механизма за стратегически инвестиции считам, че не може той да се включва в това споразумение. Примерно има практики за проблеми, когато има възможности за прибягване до съдебни спорове за трансгранични проблеми. Франция и Египет е един такъв пример. Също трябва да се мисли дали не се ограничава възможността на правителствата за изработване на обществени политики. Страните членки и националните съдилища имат достатъчно механизми за решаване на спорове и се счита, че няма нужда да се търси нищо повече. И е, модел за растеж на економиката, подкрепен от е, споразумение като те тип, няма да доведе до устойчив растеж и опазване на околна среда, за което се борим. Представител на зелените. Мерси, мадам ла президент, шер колеги. Благодаря. Това е госпожа Карима Дели. Благодаря на докладчика. Но, госпожо Харкин, вие е, искате да е, постигаме реални резултати. Ние също искаме точно това от самото начало. Но как да търсиме реалност? Ако в момента има съмнения доколко всъщност допринася това споразумение за създаване на работни места, как е, да се съгласим, защото в нас остават съмнения. Подаваме немалко изменения и искам да очертая е, някои много сериозни проблеми от името на зелените. Първо, когато се говори за проучване на въздействието за бъдещето на търговските отношения между Штатите и ЕС, Комисията ни казва, че 1 милион работни места ще бъдат изнесени и че е, съществуват законни опасения, че е, ще има сериозни разходи по спазване на това споразумение, включително и социална цена. После. Американците самите публикуваха Е, статистика за е, намаляване на работните места с 600 а, хиляди. Международната търговия не е, е въпрос е, на задължителност, това е въпрос на разум. трябва да се търси подобряване на благоденствието на нашите граждани. И ако това ще се случи, добре, но ако не се постигат нашите цели, по-добре да спрем. Защитата на работните условия. Има 8 конвенции на МОД, които работи, с действащи в Европа, в Штатите това не е така. И в края на преговорите трябва да мислиме какво ще се получи. Защото ако ще се дадат повече правомощия за нарушаване на тези права, това е проблем. Също правата на гражданите. Е, много е важно да напомняме всеки път, че е година и половина след започване на преговорите всички документи е, трябва вече да бъдат е, на разположение на обществото. Е, ако има приключили разговори, нека да видим какво е решено, но това не се случва. Също изключително важно е обществените услуги да бъдат изключени от преговорите трябва да се запазват правомощите на националните и местните власти. Не може да се либерализират всички услуги. Ей така. А мобилността на съответните служащи трябва да се регулира от директивата за командироването. Така че ние трябва да защитим нашите достижения от всички несправедливи посегателства от страна на Америка. И ако се търси така регламентирано сътрудничество в рамките на споразумението, ще трябва да се а, запази правата на нивото на достиженията на нашата економика. И още нещо много важно. С а, изненада установяваме в а, предложението, приключвам, ако обичате, имате 5 минути. Вие не изключвате механизма за за арбитража. Самите, самото предложение на комисията обаче това го прави. Благодаря, че ми дадохте една минута в повече. Ще се връщаме на темата още много пъти. Още трима души са заявили желание за участие. Имате по една минута, защото ни остава още една точка. Господин Ман. Една шпаха. едно нещо не смятам, че е справедливо. Три минути на докладчик Шанка. Три минути, три минути. Но нека да се спазват. А сега на нас ни остава по една минута. Това е смешно. Какво да кажем за една минута? Може би координаторите да се споразумеят за някакво правило. Или ще си спазваме правилата, или ще се откажем от изказвания тук в комисията и ще се изказваме публично. Е, смятам, че съм дискриминиран. Значи, моите бележки е, че е, ролята на парламента трябва да е по-активна. Госпожа Мамстрън пише вече статия по въпроса за пресата. Не смятаме, че стандартите в Европа трябва да бъдат подкопавани, те трябва да останат в сила предложение 39 за мен е особено важно, участвах в него. Настоявам в разговорите да се разгледа в положителен аспект положителния списък. Не можем да говорим за днешните услуги, ако към тях ще се добавят и бъдещи услуги. Защо регионалните парламенти се обръщат към нас? Те смятат, че не бива да се е, взривява системата от е, е, обществени услуги. Хиляда имейла от хиляда души искат от мен личен отговор едва ли ще успея. И последно, механизма за защита на инвеститорите. Много е важно да няма частни арбитражи. Трябва да има регулация, трябва да има обективни критерии, по които се говори при италианското председателство се настояваше за регулиране по ТТИП без арбитражи. Сега без арбитражи няма да се мине, но те в никакъв случай не бива да бъдат частни не искаме да даваме хляб на хиляди нотариуси, а просто искаме справедливост. Две минути от тях 40 секунди протест. Мисля, че бях стрикт. Thank you. Uh, I'll give the floor to... Благодаря ви. Мария Арена има думата сега. Благодаря. Защо се съгласяваме да преговаряме едно споразумение, ако то няма да създава работни места? Нека да зададем този въпрос. Ще има ли работни места или не? Факт е, че трябва да имаме реални проучвания на последиците с ясна статистика за, е, какво, за това какво ще се случи с работните места. После ние търсиме европейски а, е, модел, който да се бори с неравнопоставеността. И трябва да забазим всичките достижения на публичните услуги в това отношение. А дали ще има положителен или отрицателен списък? положителния списък ние казваме имаме е, услуги, които няма да либерализираме, а има неща, които можем да либерализираме. Именно там може да се е, търси е, споразумение. А в отрицателния списък е, се оказва, че всичко може да бъде либерализирано за това ние трябва да имаме възможност да организираме служби, услуги в полза на гражданството, които да се борят с неравнопъстността. После, инвестициите. Е, Ирландия, е, примерно, има най-много инвестиции от щатите, нямат механизъм за съдебни спорове така че нещата си върват съвсем спокойно и без така предлагания механизъм. Благодаря. Гиан Балас е последния оратор. Както казаха и колегите, е, основният проблем за социалистите и демократите е арбитражния механизъм, е, също изключването на социалните услуги. Искам да кажа следното ние си задаваме въпроса защо ние в нашата комисия по заетост се придържаме толкова страстно към предложенията на комисията, като проучваната показват, че всъщност няма достатъчно ниво на растеж и заетост, които се създават от тези споразумения. Тоест основните движещи съображения са економически. И нека да се чуе реално какви са причините за стремежа към сключване на това споразумение. Е, факт, е, растеж, е, създаване на заетост, това не са съображения. Напротив, показва се, че ще има сериозни загуби в това отношение. И аз лично считам, че трябва абсолютно да избегнем влизането в взаимоотношение на свободен обмен, където ще се засегнат определени категории граждани и нека ясно да бъде казано, Европа ще поеме тежестта да подкрепя тези лица – така че е изключително важно проучванията за въздействие да бъдат достатъчно многобройни, за да имаме ясна представа кой ще печели, кой ще губи. Thank you. Uh, well... Благодаря ви. Сигурна съм, че ние отново ще се върнем на ТТИП и е, темата ще ни съпровожда и при други е, заседания и обсъждания. Трябва да ви съобща, е, че на 26 е, в 9.30 до 11 часа ще има заседание на докладчиците в Сянка, както и на 30 е, март от 6.30 до 7.30. Става дума за по-късните вечерни часове. Приемането в Комисията по заедостта на 1 април. И така преминаваме към последната точка от дневния ред преди обедната почивка. Тук става дума за доклад за прилагане на директивата от 5 юли 2006 година за прилагане на принципа на равните възможности и равното третиране на мъже и жени в областта на заедостта и професиите. Да. Как точно ще е, осигурим това равно представителство е, на пазара на труда? Има редица проблеми, редица пречки. Директивата все още не намира пълно предложение има и съответните заключения на комисията. Сега какво целя аз в моето становище? Просто посочвам проблемите в държавите членки някои от тях са ни отдавна известни, например разликата в заплащането между мъже и жени. Значи настояваме за а, еднакво заплащане на еднакъв труд, защото ножицата наистина е голяма и апелираме настоятелно към държавите членки да приемат ясна и единна дефиниция за равен труд и равно заплащане. В трудовото законодателство някои държави такава дефиниция почти е, такава дефиниция направо липсва. Освен това е много важно да се а, дефинира какво означава труд с еднаква стойност. Даже на европейско ниво няма такава а, такава дефиниция. Значи трябва набор от ясни критерии, възоснова на които би било възможно да се определи какво е труд с еднаква стойност. Разбира се, системата трябва да е неутрална спрямо половете. Директивата не задължава държавите членки да въвеждат системите, за които говоря, така че още веднъж апелирам към държавите членки да а, постановят такива критерии за оценка в своето законодателство. И друго нещо, което също е важно, е, че жените все още имат проблеми. А, просто те са все още много слабо представени на високи ръководни постове, на равнищата на вземане на политически и економически разсения. На следващо място призовявам държавите членки да гарантират на жените връщането на работа след бременност и отпуск по майчинство. Трябва се защитават неоправдани а, уволнения, например, на бременни жени. Значи и мъжете, дори когато полагат грижи за дете, също трябва да бъдат защитени от несправедливо <coughs> уволнение. Също така в, има, на пазара има нещо като секторно разделение на пода, пазара на труда. Има женска работа, мъжка работа, особено домашни работници или е, лица, полагащи грижи за други лица. Също така призовавам в становището държавите членки и комисията да ангажират социалните партньори, включително и синдикатите и НПО, в осъществяването на равенството между половете, за да се поощри равното третиране, особено на работното място. Разбира се, че всичко си има граници, становището трябва да има определен обем – за това се обръщам им към колегите да, да, да дадат своите предложения за подобряване. Има прозрачност, предложения за прозрачност на заплащането, за пенсионните системи и за обмен на информация по тези проблеми. Благодаря. Благодаря. Адам Коша не е тук от НП, но може би някой ще го замести. Тогава преминавам към... А, да, а, вие сте а, заместника. Добре, добре. Давам ви думата тогава. Благодаря, госпожо председател. Има някои, така, според мен, празноти в този доклад, които могат да бъдат запълнени с добри предложения. Първо е недопустимо да се каже, че някои държави членки не прилагат е, директивата и не я спазват. Комисията трябва по най-бързия начин да вземе решителни действия по отношение на контрола върху спазването на разпоредбите от директивата. Не можем да седим пасивно с кръстени ръце и просто констатираме, че е, държавите членки не се борят срещу неравенството. На второ място, държавите членки наистина трябва да имат реална и безплатна правна пръст платформа за оказване на правна помощ. И мъжете, и жените трябва да имат възможност да получат такава помощ, когато станат жертва на дискриминация. И още нещо. А, през юли, мисля, парламентът настояваше и това трябва да стане а, за много успешно преразглеждане на директивата за отпуска по майчинство. И тук трябва да се занимаем много сериозно и с въпроса за отпуска по байч... майчинство. А, тоест трябва да говорим за родителски отпуск и за майката и за бащата защото ако не говорим за родителството, няма да успеем да се преборим с дискриминацията. Благодаря. Thank you, uh, Благодаря, Мариан Харген, uh, за групата на либералите. Благодаря, госпожо председател. Uh, благодаря преди всичко на докладчика. Създадена е една много добра основа за работа. Uh, повдигнати са редица въпроси, които са много важни. Вие посочихте, че не става дума единствено за разликите в заплащането, но също и за цялата социална система и начина по който са гарантирани и обезпечени правата на жените, най-вече пенсиите. Естествено, нещата са свързани. Пенсиите зависят и от размера на заплащането. Има препоръки е, на комисията във връзка с е, заличаването на тази разлика е, между заплащането на труда на мъже и жени. Има редица класификационни системи, които са особено важни в тази връзка. Естествено, най-вече разликата в заплащането на мъже и жени. Трябва да посочим колко специфичен е този проблем и да работим в тясно сътрудничество с комисията и с държавите членки, за да се справим с този проблем. Не можем само да е, кършим ръце и е, да се оплакваме, е, че съществува една такава е, неправомерна разлика. Важното е да се е, създадат условията за преодоляване на тази разлика и струва ми се, че е, предложението на комисията е на добра основа за работа в е, това отношение. Е, Докладчикът е посочил повечето от важните, съществените проблеми в становището, но при всички положения ще има изменения и се надявам, че ще можем да постигнем съгласие. Благодаря ви. Зелените сега. Тери Рентке. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, който е включил много важни въпроси в становището качеството на заетостта във връзка с равенството между половете в гражданското общество. Това е изключително важен проблем. Необходими са действия за постигане на равенство между мъже и жени във връзка с участието на жените най-вече на пазара на труда са необходими активни действия. Европейския съюз е, така да се каже, рекордьор в това отношение, тъй като действията, които се предприеха, оказаха е, определен натиск върху държавите членки и все пак нещата се подобряват в редица държави членки. Е, законодателството е, в различни сфери би трябвало да се промени, най-вече за да се е, заличат постепенно е, и колкото е възможно по-бързо разликите в заплащането, в е, социалното осигуряване. Необходими са структури, свързани с нашия дневен рест по отношение на равенството между мъжете и жените. Що се отнася до вземането на ръководни постове, би трябвало колкото е възможно по-бързо да приемем директивата за жените в управителните органи, за да могат те да вземат по-високи поставени длъжности, а също и сексуалния турмоз, включително и на работното място, и не само на работното място, е много важен аспект който би трябвало да се разглежда във връзка с директивата за равенство между мъжете и жените. Много важен въпрос според нас, особено в условията на кризата, е феминизирането на бедността кризата доведе до негативни последствия е, в много сфери, но това е една от най-страшните последици от кризата. Е, трябва да е, се предоставят определени помощи в това отношение, облегчения по отношение на данъчното облагане, да се предоставят и допълнителни плащания в случаите, в които жените са особено силно засегнати и са на прага и под прага на бедността поради ограничените им възможности на пазара на труда, най-вече поради некачествените работни места, които им се предлагат. Е, така че е, би трябвало е, чрез законодателството, а също и чрез сенсибилизиране на обществото, да постигнем един качествен преход към по-добро състояние в това отношение. Имам предвид и сексуалния турмоз, който се упражнява върху жените. Благодаря. Госпожа Морана Шертия, благодаря. Темата ме интересува изключително много, защото за мен има огромна несправедливост, огромно нарушение на хартата на основните права. За основните е, законови права на европейските граждани. И е, ние е, успяхме да постигнем равноправие в е, образованието на момичетата и момчетата, но не можем да постигнем равнопоставеност в, организира, в професионалното ориентиране. 63% са завършващите момичета, но в кариерата има огромна неравнопоставеност. Комисията трябва реално да търси с законови мерки е, равноправието на правата на жените и мъжете. Защото в частния сектор няма никаква равнопоставеност в тяхната кариера. И е, именно тази неравнопоставеност е, обяснява и е, разликата от 39% в пенсиите на мъжете и жените в последствие. И тук коментираха всички колеги, че сред жените се настанява една крайна бедност, не само защото заплащането като заплата е ниско в типа длъжности, които заемат жените, а просто има пълна неравнопоставеност в системата. Е, преводачите ще останат още няколко минути. Давам думата на господин Мартен Доминик. И след това на докладчика. Заповядайте. Благодаря. Равнопоставеност на шансовете на отношението към мъже и жени, не можем да кажем нищо против, но в никакъв момент не чувам да има равнопоставеност към свободата, т.е. правото на жената да е свободна, да не работи. Защото всички тези жени, които работят на времен договор за 900-800 евро, които работят на минимално заплащане – Смятате ли, че те държат да правят това? Смятат ли, че се чувстват равни на мъжете? Не, защото просто им липсват 800 или 900 евро, за да се поддържа домакинството. И това е скандално. Коментари извън микрофона. За това искам на жените да се остави свободата да се занимават с семейството си, като има заплата на семейството, на родителите, да има възможност да се дава по-добре е, образование на нашите деца, да се осигури сигурността на улиците, защото тогава децата няма да търсят е, дрога. И мисля, че никой не чува вашите при, е, приз, призиви и си продължава положението, когато мъжете идват от Марс, а жените от Венера. Да, съвсем ясно послание чухме от вас. Госпожа Блинки, Блинкевичуте. чуте. Аз e, visom šešėlinėm pranešėjom, pateiktos си ще круя блага. Благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Днес, както винаги, от тях чувам много хубави предложения, така че съм уверена, че сътрудничеството ни ще е добро и ще подобри становището за да стане то наистина добър документ, е, с който да работи Комисията по правата на жените. Предложенията на господин Мартен Доминик бяха малко по-необичайни и едва ли ще ги включа в становището, иначе ще включа останалите мнения. Е, е, след малко ще се видим в добро настроение за, защото ще сме се нахранили, за да зададем едни доста трудни въпроси на господин Тимерман.